So, liebe Kollegin... И така, уважаеми колеги, дами и господа, добре дошли на първото заседание на нашата комисия през новата 2011 година. Желая на всички много здраве и успехи през цялата година, особено успехи в изпълнението на различните задачи, които имаме. Желая успехи на нашата комисия като цяло, можем да бъдем сигурни, че отново ще се занимаваме с широк спектър от теми в Европейския парламент. Добре започваме, както виждате, от дневния ред. Виждате колко е богат той още днес секретариатът вече ме предупреди да не допускам никой да се изказва повече от две минути днес след обяд, за да можем да се движим по график. А утре имаме доста гласувания, тъй че по-голямата част от работата трябва да се отхвърли днес. Добре дошли на всички. Желая отново успех, желая все така добро сътрудничество и напредък по всички теми. И така пристъпваме, без да се бавим, към дневния ред. Имаме малка промяна. Четохме новините за системата за търговия с емисии, която е атакувана от хакери и престъпници и беше изразено желание комисията да ни даде информация по този въпрос. Генералният директор на Генерална дирекция опазване на климата е тук със своя екип. Така че в рамките на точка 2 съобщения на председателя ще имаме кратко обсъждане на този въпрос с господин Дебеке. Иначе за днес в дневния ред промяна няма и надявам се, че можем да го приемем. Съобщения на председателя. Има две групи, които ще се присъединят към нас тази седмица. Група от Шведския парламент, от Комисията по околна среда и селско стопанство. Още днес след обяд ще дойдат при нас. Ще имаме и гости от Австри... а, Африка, група която иска да види какво и как обсъждаме. И сега следва точката, която споменах, системата за търговия с емисии, сърцевината на нашата стратегия за опазване на климата, отново е атакувана от хакери, с други думи, за пореден път се оказва, че системата не е защитена 100%. Комисията е наложила ембарго върху търговията с емисиите до средата на тази седмица и сега искаме да научим от източника какво прави комисията за отстраняване на тези слабости за да не се разклати изцяло доверието в тази система. Сега искам да дам думата веднага на генералния секретар да ни информира. Uh, Благодаря много. Добър ден на всички. Това, което искам да структурирам пред вас като изказване, са се състои в три течки, точки. Първо фактите, второ действията, които бяха предприяти миналата седмица и какви са следващите стъпки в средносрочен и дългосрочен план. На първо място искам да кажа, а, че има директива на тази тема през 2005 година започна търговията. За съжаление има прекъсване и в английският канал влиза превод от испански. Имаме 27 държави членки и 27 регистъра. И ако трябва те да взимат всяка по-отделно мерки за сигурност, разбира се, все ще се намери най- слабата брънка от 27-те. Кибератаки имаше в Австрия, Гърция и Чешката република. Знаем, че и други регистри са доста уязвими. И така, размерът на проблема и на нанесените щети все още не са ясни. Австрийските власти вече докладваха колко разрешителни са а, били засегнати, а, но а, комисията казва, че има много сериозни натрупвания като суми по отношение, а, отношение на средствата, които е трябвало да бъдат отпуснати, а са провалени. Което идва да покаже, че трябва незабавно да се вземат необходимите мерки, за да а, се предотвратят по-нататъчни подобни негативни развития, т.е. трябва да има система, която трябва да може незабавно да блокира такъв регистър. А, миналата сряда в 7 часа Европейската комисия преустанови транзакциите във всички регистри а за търговия с емисии Това официално беше разисквано с държавите членки и има единодушна подкрепа от страна на всички държави членки за действията предприяти от комисията. И сега разглеждаме ситуацията от гледна точка на начините за преодоляване на тази сериозна бариера. Е, около една пета от размера на търгуваните активи, свързани с въглерода, всъщност са били засегнати, тъй като по-голямата част касаят фьючерсни сделки и все пак, ако е необходимо, е възможно все още да поискате заеми и да ви бъдат отпуснати кредити. Миналият петък комитетът по промени на климата подчерта, че трябва да се подкрепи идеята на комисията за минимални а, прагове, които трябва да бъдат постигнати като критерии за сигурност, за да може да бъде отблокиран един национален регистр, което означава, че ние целим националните регистри да бъдат правилно, съответно а, защитени. И така, какви са стъпките в бъдеще. Днес и утре комисията разисква с държавите членки и техните експерти, минималните критерии и също така кои от регистрите, какви транзакции ще му бъдат разрешени да реализира. Суспендирането ще бъде вдигнато за регистър, само който е доказал, че може да работи най-малко на минималните а, критерии а, за сигурност. От предишните ни разисквания знаем, че някои държави членки имат много висока степен на защита в националните си регистри, така че те ще са най-вероятно от тези държави, които първи ще могат да предоставят достатъчно доказателства, че степента на сигурност на регистрите им е достатъчно голяма. От тук нататък ще има един а, един единен централизиран регистр, който ще се оперира от Европейската комисия и това ще означава, че от 2012 година националните регистри ще започнат да изчезват. Онлайн банкирането, например, вече се предвижда да става с две степени а, на а, сигурност Комисията заедно с държавите членки подготвя много ускорено текстовете на едно проекто изменение във връзка с, с регистрите и системата за сигурност, кое, които ще влязат в сила 2012 година. И така, господин председател, това е което исках да представя пред аудиторията. 27 национални регистъра имахме до сега, но от 2012 година тази ситуация информация постепенно ще изчезне и ние искаме да сме сигурни, че до тогава ще постигнем максимална степен на сигурност, въпреки трудностите. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин генерален директор Дебеке, за тази информация. Не за първи път системата става обект на атаки. Преди около година, доколкото си спомням, имаше случай на измама така че е изненадващо, че още тогава държавите членки не са направили съответните изводи и не са подсигурили системата. Кои са слабостите, кои са минималните критерии, които искате да определите, за да бъде системата недостъпна за атаки? Има държави, в които нещата работят, така че по смисъла на прилагане на най-добрите практики, може би и другите трябва да постъпват като тях. Сега имаме две заявки за вземане на думата и накрая предлагам да отговорите заедно на въпросите. Карл Хайнц Флоренц. Господин председателят вече зададе важен въпрос. Когато става въпрос за тази тема, мен ме изпълва известна боязън защото първо не съм кой знае колко врял и кипял в компютърните технологии, но си пред но си представям малко средно предприятие, което няма възможност да управлява нещата си добре, не винаги има такава възможност. Какво остава за неща на европейско ниво? Така, та въпросът ми е, доколко са готови на сътрудничество държавите членки в тази област? Защото по въпросите за отпадъците, например, когато се разкриват някои незаконни действия, държавите членки, включително и моята собствена, не са особено готови да сътрудничат при решаването на проблема. Така че питам, държавите членки просто любезни ли са към комисията или наистина сътрудничат? Защото търговията с емисии може да бъде мерило в това отношение. И бяхме е, подготвени, че ще има такава атака. Председателят, да, точно така. Крис Дейвис. Благодаря, господин председател. Мисля си, че а, макар и кратко съобщението съдържаше изключително много информация и за това първо искам да кажа, че това определено е престъпно деяние. Това е закононарушение, така че аз искам да попитам кой води разследването и какви са наказателните мерки а, за а, престъпление от този характер, а именно кибератаката. На второ място беше казано, че суспендирането ще продължи до 26 януари сряда. Очевидно е важно да се знае, че системата функционира добре преди да бъде отворена отново. Какво обаче означава всичко това за бизнеса, ако се наложи пазарът да бъде затворен поради затвореността на системата за по-дълго време. Дали това някой го проверява? Освен това, дали ще има и някои сектори, някои а, производства, които ще трябва да бъдат а, продължително време а, затворени, просто защото софтуера не е подходящ или пък нещо по-значимо трябва да се въведе като промяна. И на трето място а, тази централизирана регистрационна система от 2012, която се предвижда, какво означава дали тя ще бъде ръководена от неутрално, независимо тяло, орган или това ще се прави от самата комисия. Благодаря за вниманието. Матиас. Благодаря, благодаря за информацията от комисията. Сблъскаме се с класически случай на тема, която обсъждаме в рамките на така наречения цифров дневен ред. За това искам да питам доколко ще има съгласуване с колегите, които се занимават с 33-те законодателни процедури в тази област, за да се възстанови доверието, особено на малките и средни предприятия към такава една система. За това питам вътрешно в комисията какво съгласуване има, каква координация, защото знам, че не една дирекция работи по тези въпроси а, доколко се работи координирано, за да се вземат предохранителни мерки, да не се случват повече такива неща и да не се губи доверието. Благодаря, Рихард Зебер. Имам два кратки въпроса. Можем ли да, може ли да се определи точно размерът на на, на, на вредите, щетите, които са настъпили и освен това какви мерки се вземат за прекратяване на търговията, като се има предвид колко е променлива тя. Председателят, мисля, че това бяха въпросите. Господин Дебекер. Благодаря много за въпросите. Първо бих искал да кажа, че когато погледнем назад към последните 2-3 години, трябва да кажем, че имаше макал и дребни а, инциденти. Имаше една история с ДДС. А, ДДС, а е именно кръговата измама, което няма нищо общо да кажем с търговията с емисии, но през последните няколко дни ние видяхме организирани атаки от киберпрестъпници и за това трябваше да пристъпим към незабавни действия, за да суспендираме действията, за да ограничим нанесените щети. Някои държави членки бяха засегнати от ограничени такива инциденти. Например, ние знаем, че януари 2010 Германия е била атакувана, но на мал... в малък мащаб някои вече извършиха действия по отношение повишаване на сигурността си. Но, от друга страна, комисията при всяко събиране на Комисията по промените на климата а, подчертава, че трябва да сме а, непрекъснато на штрек и да очакваме атака върху системата за търговия с емисии, защото знаем, че с години атаките стават по-систематизирани, и съответно по-масштабни. Държавите членки трябва да преценят къде точно се намират в скалата на своята сигурност на националните си регистри. Сигурността наистина е нещото, което се разискваше от нашите колеги от информационните технологии и а, службите за сигурност, за информационна сигурност на комисията също го разглеждат този въпрос, за да може да не а, се пропусне нищо то тези хакери а, атакуват по много разнообразни начини и това идва да ни подскаже, че организираната престъпност има пръст във всичко това. Първоначалното разследване се провежда на национално ниво 27-те държави членки в съответствие с националното си законодателство действат в това отношение, именно в разследването. Казвайки всичко това, искам да кажа, че ние сме в постоянен контакт с националните органи, които се занимават с разследванията и с финансовите механизми също така. тоест, финансовите институции а, имат в своят обхват на действие и транзакциите, сделките с емисии. Тези разследвания в момента текът не са приключили. Друг въпрос имаше. Какви са последиците за търговците, ако не се отвори пазара от сряда за 27-те държави членки. А, честно казано, аз не очаквам сега в сряда всичките 27 национални регистъра да са в абсолютно подходяща за повторно отваряне форма. Всяка държава членка сама за себе си решава какви точно мерки за повишаване на сигурността а реализира и, а, дали, и трябва сама да прецени дали може да преотвори или да отвори отново своя национален регистр а, с повишена степен на сигурност до края на сряда тази седмица. Ако а, проверката за сигурност а, не може да бъде доказана от държавата членка, че е показала достатъчно високо ниво на тази сигурност, то тогава ние няма да позволим повторното отваряне на националния регистр, защото това би засегнало изобщо сигурността на всички. И ние нямаме никакъв. А, никакво съмнение, че не само екологичната цялост е атакувана, всъщност финансовата цялост и непоклатимост на а, Европейския съюз е засегната и най-вече атакувана. Ние все още не сме взели решения. Отговарям следващ, на следващия въпрос. А, така, казахте, а, зададохте въпроси за вариациите в цените, ами трябва да кажа, че цените напоследък а, са доста стабилни 14-16 евро на тон въглерод. Така че не виждам някакви проблеми или не очаквам поне скоро такива, но загубите може да стигнат до 2 милиона. Като умножим а, по 14-15 евро, това ще ни даде възможност да изчислим максималните очаквани загуби. Ние предприемаме всички необходими мерки и а, стимулираме държавите членки не само да установяват своите собствени слабости, но а, също и да обменят информация във връзка с економическите, а, загубите на економическите си оператори. Сигурността на системата е най-важната и ние ще навлезем в много сериозни дискусии с държавите членки, а, когато и каквито слабости видим в системата за сигурност. Това са отговорите, които мога да ви предоставя на въпросите, които ми зададохте. Благодаря. Крис Дейвис има допълнителен въпрос. Да, като допълнение само какви са последиците за хората, които купуват А не знам а, а, дали съм ясен, защото всъщност искам да кажа, че има такива, които купуват и си правят цяла банка, цял набор от а, такива единици а, за въглеродните емисии и, и, за, и тях трябва, може би, да предвидим в разискванията. И също така за агенцията попитах дали ще бъде достатъчно защитена, ако е централизирана. Да, Централният регистр, който се изгражда, най-вероятно ще бъде управляван от независим орган, от независими власти, но мога да ви уверя, че регистърът сега се, е, се обработва и всъщност менажира от специалисти в информационните технологии и имаме 27 взаимосвързани регистъра, но интегритета, целостта, непокътността на а, всеки един регистър зависи от най-слабата брънка, един от 27-те регистъра. Тоест, до голяма степен всичко това зависи от националното законодателство и националните регистри. В някои от държавите членки ми беше казано, че е възможно да се възстановят някои от загубите. Обаче в други държави членки това ще е много трудно, за да не кажа невъзможно. Ето защо ни е необходимо да имаме едно хармонизиране на законодателството във връзка с а, а, търговия, а, системата за търговия с емисии. Ние разискваме всичко това с колегите от Генерална дирекция Пазари подготвяме а, съответните промени а, в законодателството за финансовите пазари, за да може да се интегрира на системата за търговия с емисии в на законодателството за финансовите пазари до възможно най-високата степен, за да имаме максимално законово правно покритие и регулиране на тези въпроси. Това ще бъде предложено след няколко месеца. И се надявам, че това законодателство ще бъде по-скоро прието. Благодаря. Мисля, че е, инцидентите показват колко е важно да има централизирана европейска система вместо 27 различни системи за търговия които просто плачат да бъдат атакувани от престъпници. Надяваме се сега да се вземат достатъчно добри мерки, които да устоят на хакерите, защото иначе би се стигнало до огромна загуба на доверие в Европа, ако не сработва системата за търговия с емисия. Някои много се надяват точно така да стане. Благодаря на господин директора за тази информация. Допускам, че екипът ви ще остане за дебата за 20-те и 30-те процента. Сега преминавам към точка трета. Одобрение на протоколите от 27-28 септември, 4 и 5 октомври, 27-28 октомври, 9 ноември. Ако нямате бележки по тях, считаме ги за прияти. Сега преминаваме към точки 5, извинете 4 до 9, освобождаванията от отговорност за изпълнението на бюджета за 2009 година. Имаме много компетентен докладчик. Това е госпожа Юта Халк. Заповядай. Благодаря, господин председател. Нашата комисия за околна среда изготвя само становището, т.е. ние не отговаряме е, по същество за освобождаването, но даваме становище. А комисията по бюджетен контрол може да се съобрази с нашето становище, е, но е, естествено ние би трябвало да бъдем активни, за да бъде съобразено в по-голяма степен. Това е предварителната информация. Що се отнася до бюджетните показатели, по които ние отговаряме, то те са свързани с околната среда, общественото здраве и безопасността на храните. Като цяло, мога да обобщя, ние сме доволни с изпълнението, от изпълнението на бюджета, както по отношение на бюджетните кредити за задължения и начина по който са договорени нещата с държавите членки. 2009 година резултатите са по-добри, отколкото в предходната година, през 2008. По отношение на околната среда е, е, с около 2% по-добри, отколкото през 2008 година 97% близо за комисията. Да, ако имаме някъде по-малко от 2%, то това вече е съмнително, така да се каже. Можем да е, мислим и за някаква грешка при изчисленията. По отношение на околната среда, това е изпълнение около 82%. По отношение на плащанията, почти перфектно, така да се каже, 100% и около 99% за здравеопазването, а по отношение на а, а, безопасността на храните, а, изпълнението е по-низко по отношение на плащанията на бюджетните кредити. Трябва да се попитаме защо това е така. Сега, по отношение на бюджетните кредове, е, кредити за задължения, е, комисията изхожда от е, оценките от предварителните прогнози, изготвени от държавите членки. А едва в последствие държавите членки трябва да предоставят отчетните документи. И обикновено се оказва, че те а, са увеличили при предварителните оценки, изискванията си и потребностите си, така че след това на практика се е оказало, че не се нуждаят от толкова много средства. И затова и изпълнението в този случай е много по-низко, отколкото в други случаи. Така че е уместно да се призоват държавите членки да представят едни много по- обективни, по-реалистични разчети когато става дума за прогнози. Така че е, в този случай не можем да виним комисията, а по-скоро трябва да търсим вината, <laughs> доколкото може да се говори за вина, е, сред държавите членки. Говорим за едни завишени прогнози. Е, така, има един стремеж за презастраховане. Все едно, дали става дума за, да кажем, свински грип или за нещо друго по отношение на програмата Лайф, трябва да похвалим комисията. 99, и 3% е степента на изпълнение. Но тук има едно но. 29 милиона евро бяха отпуснати за 2009 година за програмата Life. 29 милиона повече, отколкото комисията на практика бе поискала. Така че по този бюджетен ред комисията в един миг се е видяла принудена да изразходва 29 милиона повече. И тя наистина е успяла, така да се каже, да ги е, изразходва в рамките на е, или да ги обвърже с съответните е, бюджетни кредити за задължения в програмата биоразнообразие 180%, 150% за други проекти. Така че ние се надяваме, че през 2010 година ще можем да постигнем едно почти цялостно изпълнение на бюджета за тези програми и проекти, които са по-дългосрочни. Що се отнася до агенциите, най-общо ще говоря за агенцията за околна среда, агенцията за лекарствените средства, Европейския орган за безопасност на храните и агенциите в е, Лондон, в Хелзинки. Трябва да кажа, че смятам, че е уместно да бъдат освободени от отговорност. На лице са съответните доклади на Сметната палата. Някои от е, така, корекциите, е, поискани от Сметната е, палата или е, въпроси, зададени от Сметната палата и отговорите на агенциите. Така че на базата на цялата тази документация смятам, че агенциите би трябвало да бъдат освободени от отговорност. При всички агенции, с изключение на ЕФСА, би трябвало да кажем, че през 2010 година когато говорим за изпълнение на бюджета за 2010 година, трябва да се съобразяваме в по-голяма степен с принципа на годишно приключване. Сметната палата също е отбелязала този момент, естествено, но агенциите като цяло са noch nicht alles verpflichtet werden konnte in, in 2009 прехвърляли съответните суми в случаите, в които не са успяли да се справят с изпълнението на задълженията през съответната отчетна година. Да, същевременно по отношение на проектите трябва да имаме предвид, че нещата би трябвало да се разглеждат и във връзка с регистрацията и с съответните разходи, защото започва дейността на дадена агенция през 2008 година, през 2009 година започва истинската дейност. По отношение на така, първоначалните разходи за започване на дейността, средствата са освоени до 63%, а по отношение на сградния фонд трябва да имаме предвид и това, че органът за безопасност на храните не е доволен от сградата, която му е предоставена. Смята, че няма нужда да се ремонтира, защото не отговаря на изискванията на институцията и трябва да се потърси нова сграда. Така че е, в този смисъл е напълно обяснимо това, че не са освоени средствата, предвидени за обновяване на сградата. А по отношение на е, агенцията в Лондон, е, неосвоените средства могат да се обяснят с това, че годишните доклади за доставяне на оборудване е, не са е, е, с крайен срок 2000, края на 2009 година, а е трябвало да бъдат прехвърлени съответните средства и за 2010 година, тъй като договора е с по-дълъг срок на действие. И така, аз смятам, че можем да поискаме освобождаване на отговорност, тъй като въпросните агенции или евро... органи са извършили дейността си съгласно техния мандат при Агенцията за околна среда трябва да подчертая специално това, че тя винаги ни е предоставила и много важна информация за нас. Важна е комуникацията, естествено комуникацията по отношение на е, институциите в Европейския съюз, но и по отношение на обществеността. Агенциите са част от европейската администрация. И то именно е, тази част, която работи извън Брюксел, Люксембург и Страсбург. Особено важно е да се поддържат съответните контакти не само с съответните европейски институции в трите града, които посочих, но и е, агенциите да поддържат и непрекъсната комуникация с обществеността, защото това са именно е, нашите посолства, нашите посланници. Екса е, предвижда в бюджета си е, е, средства във връзка с изследванията, а също времено и допълнителни е, субсидии се отпускат от бюджета на Европейския съюз. Една зная от работата си в Комисията по бюджетен контрол, най-малко две агенции са поканени на разговор с депутатите в е, Комисията по бюджетен контрол. Най-малкото, защото се смята, че разходите са а, е, надхвърлили предварително определените граници. Това се знае от а, е, един а, одит а, е, и доклада за одита. Е, този доклад е предоставен на комисията, но е, в нашата комисия по бюджетен контрол този доклад все още не е поступил. Нещата се знаят, така да се каже, чуват се. Естествено, че като депутат от комисията по бюджетен контрол, аз бих искала да имам достъп до тези документи, да, да мога да отида някъде, ако не, ако не могат да ми се предоставят, са да ги прочета там на място. При всички положения, от този доклад за вътрешен одит е, знаем, че най-малкото при две от агенциите има известни възражения срещу разходите. Но при всички положения трябва да почетаем отново необходимостта да ни се предоставя цялата документация. Виждам Карл Хайнц Флоренц и се сещам за още нещо, което бях забравила. Има хора, които се интересуват от е, много повече информация от тази, която аз мога в това кратко време да ви предоставя. Имайте предвид, че на съответната страница на сървъра на Генерална дирекция НВ можете да намерите много-много информация. Ето, да, казва председателя, това наистина е една много важна информация за Хайнц Флорен. Също 11 февруари е срокът е, за внасене на изменения, а след това през март ще трябва да гласуваме. Томас Рюмер има е, Ульма. Има забележки? Да, благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че ние наистина е, би трябвало да се съгласим с това предложение за освобождаване от отговорност. Наистина агенциите живеят и действат в един свой микросвят или микрокосмос. Те са далеч от Брюксел. Затова са особено важни и всички данни, съдържащи се в съответните доклади за извършените проверки, за извършените одити в агенциите. Ние очакваме комисията за напред да ни информира по-пълно. По отношение на някои от агенциите се предвижда разширяване на щата, по отношение на ЕФСА като че ли няма някакви радикални промени в бъдеще, но има едни 5 милиона, в, които все още не са изразходвани от един от европейските органи, за които говорим а също и в рамките на така наречения рамков договор за информационни технологии или информационни услуги. Има и 30 милиона, които са е, спорни е, и критична. Е, критичен е този показател, но като цяло наистина трябва да отбележим със задоволство, че изпълнението на бюджета е много задоволително. Кой би желал още да вземе думата? Е, тогава не ми остава нищо друго, освен да ви напомня, че срокът за внасяне на предложение за изменение е 11 февруари, 12 часа. Благодаря на Юта Халк за тази работа, която ти свърши за нашата комисия. Винаги не. е нужен специалист, който разбира повече от бюджетиране, който се занимава с е, цифровите показатели, който ни информира по един достъпен за нас начин. А сега приемаме към, преминаваме към следващата точка и ще изслушаме е, информация за, за преговорите относно изменение на климата в Канкун. Получили сте доклада в писмена форма, имали сте възможност е, да се запознаете с него. Благодаря много и на секретарията. Не е никак е, лесно да се подготви е, една такава делегация за участие в конференцията по климатичните промени. Имаше редица срещи с участници от Япония, от Мексико, от Бразилия, с множество представители на неправителствени организации. Брифингите на комисията и на съвета също бяха нещо много полезно. В края на конференцията имаше проблеми с е, спазване на сроковете и с е, времето, което е напълно обяснимо. В някои случаи просто представителите на е, председателството, на Белгийското председателство, не можеха да напуснат други заседания, за да тичат да ни информират на брифингите. Но и за на кой е и за Канкун от моя, е, от моя гледна точка мога да кажа, че можем да сме доволни, за разлика от предишни конференции по климатичните въпроси, е, при които смятахме, че е, представителите на парламента не получават така, нужното уважение и тяхното мнение не се отчита и тяхното участие не е пълноценно. Естествено, че има много-много критични моменти. Все още един договор за климата, който да бъде правно обвързващ, е все още въпрос на бъдещето. Нещата са свързани естествено и с Киото 1. Искани се и климатичните газове е, да е, и става дума най-вече за парниковите газове, е, да претърпят едно много по-сериозно намаление с най-малкото 2 градуса и половина, докато за сега в Канкун като че ли се спряхме на 2 градуса, но при всички положения като цяло оценката след посещението в Канкун може да се каже, че е по-добра, отколкото когато и да било до сега. Естествено, че имаше и много други колеги, които могат да ни информират за своите впечатления. Пътуването до Мексико естествено е проблем, но е, то не е най-важният проблем в случая. Е, така, е, трябва да се подготвяме вече за следващия КОП. Даниел има думата. Благодаря ти. Аз също искам да благодаря от сърце на екипа на секретарията, който беше с нас в Канкун, защото програмата наистина беше чудесна и всичко мина много добре. Мисля, че се получи много добър баланс. От една страна се възползвахме от възможността да се срещнем с много интересни личности, събрани на едно място. Това беше уникална възможност. Организации към ОНЕ, неправителствени организации, политици това беше чудесно. От друга страна обаче беше добре, че ние като парламент успяхме да упражним влияние, защото се срещнахме с делегации на национални парламенти във връзка с пакета за климатичните изменения. Имаме много подробно законодателство и имаме с какво да се похвалим в това отношение. Така че можем да дадем добър пример на други страни, да дадем своя принос, например, обяснявайки как работи нашата система за търговия с парникови газове. Научихме и много неща от другите. Мисля, че заслужават похвала и съветът и комисията за информацията и брифингите, които ни се предоставяха. Бил съм и на други такива срещи на високо равнище. Сега беше наистина най-добро положението с информацията. Има едно нещо, за което си струва да продължим да се застъпваме. Не смятам, че е достатъчно председателят на делегацията на Европейския парламент да, от, да бъде представен в координационни съвещания. Имаме статут на наблюдатели, но този статут би трябвало да означава, че поне председателят на нашата делегация, а естествено, че не цялата делегация, трябва да присъства, когато се обсъжда стратегията на преговаряне. Мисля, че това беше и част от рамковото споразумение и това беше една от причините да подкрепим това споразумение, защото бяхме уверени, че нашето съгласие се изисква за междуна... сключване на международни споразумения, но това предпоставя да сме част от преговорния процес. И не виждам какъв проблем има комисията с това е, Европейския парламент да бъде представен, след като и без това има статут на наблюдател. Що се отнася до по-нататъчните планове, с оглед на Южна Африка, Смятам, че трябва да говорим не само по същество. Много отдавна говорим за това и много добре знаем какво иска парламентът. Смятам, че трябва да се съсредоточим върху по-вътрешни неща, като позицията на парламента по отношение на други институции. Надявам се, че откритостта на комисаря Хилдегард и на комисията ще продължи в това отношение. Аз също искам да кажа две думи, не толкова по същество, защото това го обсъдихме в Страсбург. Просто искам да се присъединя към казаното от председателя за организацията. И искам да се изправи пред мен онзи, който твърди, че някъде другаде би било по-добре да се проведе срещата. Атмосферата беше отлична. Господин председателю, ако и за напред така, работите така добре, имате такъв успешен екип на секретарията, мога само да ви завидя. Благодаря за похвалата. Отправям я към нашите хора от екипа на секретарията, който се справи действително отлично. Тритон Арсенис. Much, uh, Благодаря, господин председател. Наистина беше изключително успешна тази визита на нашата делегация. Беше много успешна и срещата в сравнение с това, което очаквахме, и от което се страхувахме. Има обаче един въпрос, който бих искал да повдигна, за да е полезно и за другите делегации. Просто трябва а, мандата на, комисията, на делегацията да бъде продължен до последния етап на преговорите. И Нагоя, и е, Канкун, и всичко. Само някои обаче успяха да останат до края на всички съвещания. А това според мен е от ключово значение за успеха ни. Също така искам да спомена още нещо. не беше разисквано особено а, детайлно а, в нощта на преговорите, но една точка предизвика а, сериозни проблеми. Еми Боливия каза не на окончателния текст – така че трябваше да се направи, а, да се вземе това решение без Боливия. Ми това беше наистина героична постъпка, но до някъде ние нарушихме правилата на взимане на решения. Защото до сега правилото беше всички да са съгласни, за да се вземе едно решение. А за първ път беше нарушено в Канкун. Това може да предизвика проблеми в бъдеще, но без това решение. Твърде мрачно щеше да е бъдещето на конференцията по промените в климата от страна на всички нас, ако не беше а, постигнато. Е, да се надяваме, че председателят всъщност е тълкувал правилата, а не ги е нарушавал. А споразумението от Канкун тълкува понятието консенсус. И аз поздравявам за това постижение и се надявам, че ще могат да се постигат и други такива спораз... споразумения в рамките на ООН. Марике Хоскоп е следваща. Благодаря, господин председател. Абсолютно споделям казаното тук по отношение на Канкун. Това заседание там даде възможност да се раздвижат нещата. Първоначално мислехме, че нещата се провалят, но напротив, успяхме да спечелим време, и е важно да подчертаем, че бяхме изправени пред огромно предизвикателство включително е, и по отношение на бъдещите преговори, ще са, те, и те ще са предизвикателство. Срещнахме се с африканската делегация, която е, изрази големи надежди големи надежди във връзка с ролята и участието на Европейския съюз. Да, не се стигна до е, споразумения с задължителен характер. Протокола от Киото изтича вече, така че тази година трябва да положим всички усилия, за да можем да играем ролята на двигател, ако искаме да започнем от там, докъдето сме стигнали. Сега спечелихме време просто. в сравнение с постигнатото в Копенхаген, все пак сега се стигна до решение на Обединените нации, нещо, което никак не е маловажно с оглед на бъдещи такива заседания. Надявам се, че постигнатото до сега ще продължи. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да кажа нещо по два въпроса. Първо, институционалното рамково споразумение. Аз бях член на преговорната делегация и въпросът за участието на представители на парламента в международни конференции и заседания беше най-спорният момент, без съмнение. мненията по този въпрос бяха доста непримирими и за да бъда честна, трябва да кажа, че необходимостта да участват представители на парламента в всички заседания не е така обект на единодушие тук в този парламент. Прави се разлика между вида и характера на конференциите. Беше изразено и желание да се прави разлика между преговори, които комисията води, т.е. парламента има възможност да критикува за това не е нужно да има участие на парламентаристи като активни преговарящи. Аз подчертавах през цялото време, че става въпрос за статут на наблюдател. Но редакцията на окончателния текст позволява а, наистина поле за маневриране и преценка на комисията, като и тук трябва да кажа, че между различните генерални дирекции в комисията готовността да бъдем канени е различна. Например, в екологичната дирекция гледат по един начин на нещата, в търговската по друг начин. Но и от тези дирекции на комисията, които проявяват готовност да привличат представители на парламента, не е необходимо това да са председатели на комисии, се натъкваше на съпротивата на съвета. В началото бяхме малко по-оптимистични, разчитахме на по-сериозна отстъпка, но много бързо стана ясно, че представителите на съвета искат да имат собствено споразумение. Така че нещата продължават да са сложни. И ако се вгледате в междуинституционалното споразумение, тази му част е най-слабата – Искам да направя и кратка бележка във връзка с съдържанието. Не веднъж съм констатирала, че на международни конференции, в които не съм участвала, а аз по принцип просто не го правя от няколко години, та да, когато слушам участниците и медиите, а, чувам едни резултати, а парламентарните делегации ми докладват друго. Имам чувство, че някак си еуфорията, че делегацията е била там, така възможността да окаже някакво влияние, малко се разминава с реалността, за да се изразя по-меко. А както казах и в бюрото на парламента, ще повторя и тук. Смятам, че членове на Комисията по околна среда, които се борят за екологична политика, трябва да се опитват самите те да живеят без да предизвикват емисии от въглероден двуокис. Например, компенсирайки чрез непътуване. Аз самата го правя, много други го правят също. Смятам, че би било по-добре да се потърси друга възможност, а не да се обръщаме към бюрото на парламента да компенсира финансово пътуването на делегацията на парламента. Струва ми се странно. В момента бюрото разглежда а, възможностите за по-неутрално пътуване, а, е, по отношение на емисиите с въглероден двуокис. Но като дългогодишен член на тази комисия аз се засрамих от молбата, която постъпи в бюрото. Засрамвам се за втори път, надявам се да не ми се налага повече. По-добре координаторите да бяха обсъдили дали действително е необходимо да се подава такава молба. Председателят благодаря на Ана Роспах. Искам. Ще повторя само това, което вече бе казано. Благодаря е, много за отличната организация. Знае, че госпожа Хилтегард днес не може да присъства, но трябва да кажа, че тя много точно ни информираше, много подробно и е, се радвам, че сме обобщили тези положителни резултати в документа. Хубаво би било обаче да има и малко повече практически указания в този документ или някои неща да бяха казани малко по-точно. При КОП-10 в Нагоя изобщо не бяхме споменали е, биоразнообразието в документа, а също време от това бе, така да се каже, е, причината за всички тези дискусии около климата биоразнообразието на всяка цена трябва да присъства. Естествено и в името на околната среда, в името на нашите народи. Всичко, което е свързано с околната среда, трябва да бъде защитено. Води, гори и така нататък. Но също трябва да се създават и достатъчно храни, достатъчно хранителни продукти за цялото е, огромно население на Земята, милиарди хора. Е, трябва да мислим сериозно по тези въпроси. Само още две изказвания по темата и след това ще приключим с е, дискусията, защото и следващата точка е свързана с тази тема. Матия Скроте. Да, благодаря. Ние непрекъснато всъщност обсъждаме е, какво сме постигнали на различни конференции. Естествено, че въпросът опира и до това дали нашата делегация има място на такива конференции. Това бе споразумение с останалите институции и според мен е абсолютно безпроблемно участието на един или двама представители на нашата институция, на парламента, в работата на подобни форуми, защото понякога, когато не присъстваме, парламента не може да разбере в истинския смисъл на думата какво точно се е случило там и защо са взети определени решения. Така че е, и в бъдеще ще настояваме парламентът е, да бъде представен на тези форуми и то да заема едни от места в залата. В този смисъл аз е, поисках думата, за да пледирам да участваме с делегации, т.е. пътуванията да продължат, но може би си струва да се помисли за един доклад по собствена инициатива, да видим как точно е, се организират нещата по отношение на други международни конференции как точно е уредено присъствието там, включително и на институциите. Казвам това с оглед на забележките, които бяха направили тук от някои от колегите. Естествено, че е напълно естествено един е, политик в сферата на околната среда да се постарае да намали е, емисиите от въглерод, които <laughs> произвежда, да е, показва със собствения си живот всъщност как би трябвало да се държи всеки гражданин. Естествено, че ние се е, нуждаем от всичко това, нуждаем се и от съответното споразумение, за да видим как точно е, нашата институция ще бъде представлявана на различните международни конференции. Парламентът при всички положения заедно с комисията и с съвета би трябвало да участва при преговорите в различен формат. Ри... Рихард Зейбър. Аз благодаря на Такмар за нейната инициатива, най-вече по отношение на парламентара... парламентаристите и тяхното участие в международни конференции. Аз съм юрист и затова си мисля, че по отношение на разпределението на властите трябва да проявяваме също разбиране. Ние, парламентаристите, имаме място на подобни форуми, най-малкото като наблюдатели, но това е така да се каже минимума, който ни се полага. Държавите членки би трябвало да бъдат представени. И за това се налага да участваме в подобни международни организации. Но естествено, че понякога мечтите не се покриват с реалността и нашите впечатления от постигнатото също не съвпадат с оценките на пресата. При всички положения, независимо от това колко ни се ще да сме се доближили до съответното споразумение, до съответните договорености, би трябвало да изхождаме от правните факти. И те, според мен, показват съвсем ясно, че в бъдеще предстои много работа. В бъдеще все още ще трябва да доказваме необходимостта от е, високите цели, които сме си поставили по отношение на климата. Естествено, че е, това са е, задължения, които всеки трябва да поеме е, в зависимост от възможностите да ги изпълни. Не са само задължения с пожелателен характер, както се казва. Би трябвало да правим разлика между тези две неща. Смятам, че в никакъв случай, дори да не сме съгласни с определено поведение, не бива да осъждаме колегите, не бива да морализираме. Е, ние в Австрия имаме достатъчно опит, но не от страна на социалистите, с е, колеги, които наистина обичат така да, да влизат в ролята на нравствени съдници и да не виждат това, което те правят, а да виждат лошото само в другия. И така, много ви моля, когато искате промени и когато смятате, че нещо е подходящо, е, направете го вие. Е, ние смятаме обаче, че парламента трябва да бъде представен на тези форуми. Да, казва председателят. Благодаря за тези бележки. Точно тогава, когато е, става наистина интересно, Парламентът е, трябва да напусне конференцията. Обикновено е, официалният край на конференцията е в петък е, след обед, но от петък след обед до събота продължава да се развиват процесите и започва да става наистина интересно. Делегацията обаче вече е разпусната, една част от хората са си тръгнали. Наистина би трябвало и в рамките на парламента да се действа истински политически, а не толкова бюрократично и административно. И да ни се позволява да останем до края, до същинския край на конференцията. Европейския парламент би трябвало да осъзнае своята голяма роля по отношение на защитата на климата, на опазването на климата. Европейския съюз би желал да играе една водеща роля в това отношение. И ние видяхме в Мексико, в Бразилия, колко голям е интересът към пакета от мерки за защита на климата на Европейския съюз. В Канкун се говореше много за всичко това, което ние бяхме приели като пакет от мерки през ноември в пленарната зала при нас. Е, това бе кратката информация за Канкун. И така, пристигнахме, е, върнахме се, отчетохме се пред вас и стигнахме до точка 11. Анализ на възможните варианти след намаляване с 20% на емисиите на парникови газове и оценка на опасността от изместване на въглеродни емисии. Бас Ейкот е докладчик. Е, съвместно с ИТРЕ, с колеги от други комисии сме работили по този доклад. Нека да му дадем думата. Има и представители на комисията, които ще вземат отношение по въпроса. Благодаря, господин председател. Нека да подчертая, че това няма да е първи или последният а, път, когато ще дискутираме дали да минем на 20 или на 30%, но е време ние като парламент да, пред, да представим своята истинска собствена инициатива. Както каза председателя, нашата комисия е водещата по този въпрос, но трябва да се подчертая също така, че в много близко сътрудничество с комисията ИТРЕ по някои въпроси, защото там енергия, политиката по отношение на енергетиката и изобщо производството е тяхна. В техният мандат влиза. Госпожа Джордан е човека, който работи с нас от ИТРЕ в тази сфера и е изключително важно наистина, че беше направено необходимото, за да се постигне един общ а, доклад и целият парламент най-после да вземе една обща позиция и то силна позиция. Ние трябва да бъдем стриктни по отношение на времевия график. Моята цел е юни, преди юнския съвет да бъдем готови. Значи преди юнския съвет Европейския парламент да е готов да е представил своята позиция и виждане една година, дори малко повече от една година след като комисията представи своето съобщение през май 2010 година. А, така, а сега, за финансовите перспективи. Ние си имаме някои а, елементи, които разглеждаме във връзка с те, намаляването с 30% или тези минус 30%, както ги казваме накратко, но а, трябва да подготвим и законодателните си ам, проекто, текстове. Така че запомнете юни. Сега да отидем към съдържанието. Можете да видите на работния документ, който съм подготвил просто за да събера на едно място всички аргументи. Това не е формулировка на инициативата, а просто съм се опитал да събера всички аргументи от всякакви изследвания, проучвания, които съм разгледал. Можете да го намерите в папките си. Това е по-скоро един работен доклад на докладчика, а не официалния за пред целия парламент. И така, всички въпроси, които ще видите в работния документ, са упоменати и от съобщението на комисията. И така този работен документ ни предоставя, е, ви предоставя моето виждане за структурирането на доклада. Да. Примерно климатология или науката за климатологията, а за климата ефективността на системата за, на търго, за търговия с, с въглеродни емисии. А, също така и въпроси свързани с а, някои специфики, а именно а, използването на земята, промени в земеползването и други такива. И така, цялостната структура на окончателния доклад, разбира се, ще изглежда в съответствие с вижданията и на госпожа Джордан, която е съдокладчик от страна на комисията ИТРА, както вече споменах. А, всъщност ние ще направим политически превод, тълкуване на материалите събрани в този предварителен или работен документ а, в официалния такъв. А сега, по отношение аргументите, в... А, доклада смятам да включа. Като позиция на парламента в нашата резолюция от Канкун тя може да бъде е, видяна. Ние сме се споразумяли като Европейския парламент, че едностранно ще преминем към 30% намаляване и това стана част от резолюцията от Канкун. По аргументите, които са най-важните. Преминаването към 30% е логично и очевидно а в дългосрочен план 2050 година, както вече сме се споразумяли в Европа, а да постигнем а, минус 80, минус 95%, така че ако искаме да постигнем а, минус 80 или 90% през 50-та година, определено трябва да сме постигнали 30% през 2020 година науката ни показва, че между 25 и 40% целият свят трябва да намали сравнение с 90-та година своите емисии, ако иска да постигне онези цели, за които всички ние сме се съгласили. Така, по международните позиции. Разбира се, че има промени от 2008 година, когато Европа а, реши, че ще премине към а, намаление с 20% и намаление с 30%, ако има международно съгласие по въпроса. Големите економики, развитите страни обещаха да бъдат част от процеса в ООН. Разбира се, нивата на амбиции са различни, но големите економики са си поставили или развитите държави са си поставили свои собствени цели по отношение на намаляването на емисиите от въглероден двокис. Дебата в Дърбан също предвижда такива неща, но през март китайците, например, ще изработят своя петгодишен годишен економически план. Те продължават да работят на петгодишни планове като система – е, може би някои продължават да харесват тази петгодишна планова економика, аз не, обаче нищо. Но, Очевидно е, че китайците поставят в началните а, места, водещите места на своето економическо развитие, едно по-зелено развитие, което е много важно а, и е важно да бъде осъзнато, когато казваме, че това е а, дебат, в който Европа води. Така, следващия въпрос е енергийна сигурност. Така, цените отново се появяват. Може да се каже, че през последният месец Европа е платила 70 милиард 70 милиона, а извинете, 70 милиарда а, повече, а, защото са се увеличили в световен мащаб цените на горивата. И ще е економически изгодно, ако намерим други начини, други средства и други горива. Ефективността на системата за търговия с емисии. Това също е въпрос, който заслужава добре да се разгледа и да се проведе сериозна дискусия защото в момента ще имаме около 500 до 800 хиляди тона емисии в повече. Но а, Както казва и комисията, тази цел с намаляването с процентите вече е постигната до голяма степен от някои от държавите членки, други не. Дебата е на политическо ниво как да се постигнат тези 30% намаление. Енергийна ефективност в строителството, в жилищното строителство, също така и в транспорта. 10% енергийна ефективност, ако се постигне, 20% намаляване на емисиите, това наистина ще бъде много а, добър резултат, защото ще отидем дори по-далеч от, минус, а, от намаляването с 20%. Например, може да се постигнат повече приходи за държавите членки в системата за търговия с емисиите, ако бъдат разпределени нещата по а, правилно, по-равностойно. Ние можем да направим необходимото, а, за да разпределим нещата а, и приходите а, подходящо за тези които работят по системата а, за търговия с емисии и тези, които не работят с нея. А, и накрая, какво може да се каже? А, че а, аз като докладчик не съм самостоятелен, защото а, очаквам а, и а, частта, която ще подготви съдокладчика от а, комисията ИТРЕ. Ще им разбира се и дебат за финансовите перспективи и ние като комисия по околна среда ние ще разгледаме този въпрос на 28 февруари. И аз имаше една молба и аз бих искал да оглася тази молба а, да бъдем стриктни, защото ако а, искахме да, ние искахме да проведем едно съвместно изслушване на нашата а, комисия и на ИТРА, обаче това може да стане само от 28 април, това е много далеч, много късно. Ето защо решихме нашата, а, нашето изслушване да направим, което може да стане на 28 февруари и МВ, а, ИТРА също да направи своето изслушване отделно, за да сме готови. А, достатъчно рано. Но сега ще трябва да продължа с вкарването на всички аргументи в един добре структуриран доклад. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Виждам ангажираността, която блика от вашия доклад и неговото качество се надявам, че ще бъде много високо. Имаме дълъг списък от а, изказващи се. Искам от самото начало да кажа, че две минути е а, срок, е а, продължителността на изказването, защото имаме много работа. а знаем, че и колегите от ИТРЕ ще обменят своите виждания с нас. От моя страна искам само да спомена две неща преминаването към 30% намаляване ще, има, ще предизвика някои, в някои държави членки така сериозни трудности за постигането им, но както беше споменато, финансовата перспектива, ето е Юта Хок сред нас, тя е в специална комисия по финансовите перспективи и бюджетните а, линии ам, като енергийна ефективност, защита на климата от неблагоприятни промени и така нататък. Има някои държави, които наистина ще срещнат затруднения. Ако се продължи с тази амбиция 2020 година, не 20-30% да се намали, намалят емисиите, разбира се, трябва да видим доколко може бюджетните пера за защита на климата от промени да могат да се използват. Имам, разбира се, производства, които са добре, те могат да се справят с тези повишени изисквания, но има и някои производства, които няма да могат а, нашата цел не е, разбира се, да принудим някои а, фирми да си изнесат а, производствата извън Европа, защото не могат да постигнат тези завишени амбициозни а, цели и изисквания. А и в същото време нашата основна цел е да убедим онези, които още не са убедени, че може да се намери ефективен начин да се постигнат тези цели. А сега а, докладчиците в а, Сянка, а госпожа Донатела е първа. Искате ли, пита председателя, да вземете думата? Благодаря, господин председател. Искам първо да кажа, че поздравявам докладчика. Поздравявам го не само заради доброто сътрудничество с него, но и поради скоростта, с която представи доклада той днес. Още веднъж повтори, че има голям интерес да работи съвместно с ИТРЕ. обаче а, така, намерението за сътрудничество е в леко противоречие с темпото, с което се представя този доклад. Знаем, че не може да има общо изслушване, просто защото графикът е много стегнат. След като докладчикът иска така, нека да е така, но всички сме заинтересовани резултатът да бъде добър и да получи, доклада да получи голямо мнозинство. Затова всеки би трябвало да получи възможност да се произнесе. А, сега този проектодоклад, така да се каже, който представи докладчика, е много акуратен и много прецизен, но все пак ще ми позволите да кажа, че нещата са осветени само от определена гледна точка. Когато докладчикът обхване всички възможни гледни точки, и анализи, тогава ще имаме добра база за дискусия. Просто ни трябва балансирана база за такава дискусия. Трябва да имаме широкия спектър от мнения. А аз съм с впечатлението, че докладчикът застъпва е, определена позиция, която според мен не е достатъчно балансирана. Взимам повод от казаното от колегата Зебер в миналото. Добре, минали ми времето, извинете, спирам. Eh, извинете ме, не, не се усетих. доста сме, се бавим и има много сериозни и строги инструкции. Господин Йоргенсен. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Изключително добър на доклад в първоначалния му вариант и е много добре, че след това той предвижда така практическото му избистране. Имам няколко неща, които искам да спомена като аргументи добре е да се фокусираме върху нещата, с които сме готови. Съобщението и дебата. Почти, постигнахме цел... Почти сме постигнали целта 20% и не искаме да рискуваме появата на ситуация поради това, че има възможност за отписване или за прехвърляне да не се получи след 2020 увеличение на емисията. Какво ще стане тогава с нашата роля на глобален лидер в тази схема? Ето защо смятам, че трябва да използваме възможностите, които имаме на разположение, за да а, стимулираме и другите да ни последват, като а, даваме пример. Разбира се, това е най-доброто, но да си представим поради това преместване как нашите страни от 2009 година нататък увеличават емисиите. А това си е съвсем реална заплаха. Също така, споменахте Китай като добър пример. Това също е много важно. Знам, че а, Томас Фредман, а, репортера а, от Нью Йоркър, а, знам, а, а, че казва, че в Китай нещата се случват а, за един ден, т.е. много бързо се развиват нещата. Ето защо ние не трябва да изпускаме от а, полезрението си развитието на Китай и да не позволим да изостанем. И накрая искам да кажа, че е много важно наистина за юни ние да сме готови. Благодаря. Благодаря, че, се, е, че спазихте времето. Крис Дейвис. Благодаря, госпожо председател. Ами гледах една реклама на малка количка, която произвежда 75 грама со 2 И това го казвам само като пример колко лесно и бързо могат да се променят нещата и тенденциите се установяват, когато дадем правилната им насока. И така, има потенциал за бързи действия по посока на положителното развитие. Ето защо трябва да изразя подкрепата на докладчика, защото аз като британец искам да кажа, че коалиционното британско правителство в момента се е заявило като под, подкрепящо тези 30%. Не, просто не трябва да забравяме, че живеем в реалния свят трябва наистина от гледна точка на реалния свят да подготвим доклада. Трябва да има равенство между участниците а, в целият този процес. И едва ли ще успеем да поставим всички на равни начала през следващите няколко години в Европа. Просто защото конкурентната среда е различна и, и изместването на въглеродни емисии с износа на производства може да придобие застрашителни размери. Един от начините е да осигурим а, тези 30% намаление е да се създадат необходимите условия да няма изместване, а реално намаляване но бизнеса разчита на всичко това, както и комисията, а няма никаква сигурност по отношение на ам, прехвърлянията и трябва доклада да бъде и в тази насока. Да, благодаря, Крис. Господин Келанан, благодаря. Не вярвам нещо да има какво ново да кажа, след като Крис Дейвис говори преди мен, обаче все пак ако ми позволите едно-две неща да кажа като мое наблюдение. Първо, искам на вас да благодаря за, както обикновено, предизвикателните, но а, отлични доклади, които той подготвя. Неговите виждания ни стимулират да не само академично да дебатираме по този въпрос. Винаги съм бил скептик или по, по отношение най-вече на това доколко практично е да преминем от 20 към 30% а Европейската комисия говори нещо за 81 милиарда евро. Аз и мисля, че това е подценена е, сума. Мисля, че ще струва доста повече цялото това усилие, но е важно да е, стимулираме останалата част от света къд, е, с примера си. Е да, ама не знам дали света е готов а, да ни е, третира като е, пример защото Китай, например, прави поредица или издава поредица от окоръжаващи звуци, а, правят някои неща, разни панели и така нататък. Но аз ще им повярвам на китайците само когато си сложат подписа под едни фиксирани ангажименти. Е, имат си а, а, техните 5 годишни, 10 годишни планове и това са, както казах аз, така положителните звуци, които издават, но а, не виждам нещо, кой знае какво да са направили поне за сега. Подобни са и нещата с САЩ. Нека първо да ги изчакаме, да видим какво ще направят, а не само да ги слушаме какво ще говорят. Ако е възможно, разбира се, практически нека да увеличим от 20 на 30%, обаче а, и сега при 20% цел има държави членки, които а, показват, че и, имат трудности да ги постигнат, а извън Европа а, трудностите са още по-големи. Алуминиевото производство, металургия и всичко друго. Благодаря, казва госпожа председателката. Но, а, госпожо председател, съжалявам, че не мога да довърша изказването си. Извинете, обаче трябва да бъда неумолима, за да ни стигне времето. Сабина Уилсен. Благодаря на докладчика. Смятам, че Аргументите му са много интересни, а докладът му показва несигурността на а, системата за търговия с емисии по отношение на намаляването на парниковите газове изобщо може би е, не беше правилно да поставяме първо политическите цели – добре е, е, е механизмът е на ценообразуване да бъде запазен. Сега, докладчикът казва, че около 14 милиарда през първа и втора фаза ще бъдат печалбите от търговията. Да, това е карикатура на гешефтите, които се правят с тази система. Очевидно, тези, които търгуват по нея, не са онези, които се стремят да спрат климатичните промени. А, Ларс Айкот подчерта, колко е важно да има повече място за сигурността на снабдяването с енергия. Що се отнася до 30%, той е прав, че трябва да ги надвишим. Докладът е критичен и към сертификатите по механизма за чисто развитие. Предлага се прилагане на мултиплицираща система. Лично аз съм изцяло против МЧР, особено след решенията в Канкун. Смятам, че законодателството в Европейския съюз по отношение на енергийната ефективност трябва да бъде по-амбициозно. Благодаря. Благодаря, госпожа Росбах. Благодаря на Бас. Наистина много добре си е свършил работата. Много задълбочен документ ни представи но има много изречения, които трябва да започна с «но». Разбира се, че можем да продължим да намаляваме емисиите от СО2, но не възниква ли риска от преместване на производствата ни в трети страни просто? Индия, например, е много благодатна почва в това отношение. Според мен, всеки отделен европеец трябва да има съзнанието за намаляване на емисиите и да се отнася съзнателно. Ето това ни е необходимо. Пропаганда, работа за съобществеността. Нещо, за което не чух в доклада. Кой от вас, седящите в тази зала, обитава дом с нулева, нулево, нулева консумация на енергия? А има такива домове. Господин Флорен, Флоренц. Благодаря, госпожо председател. Напълно съгласен съм с това, че трябва да даваме добър пример. докладчикът го каза, но трябва да го реализираме и политически. в миналото в Европейския съюз онези, които транспонираха, прилагаха, бяха държавите членки но те не се справиха. Аз мисля, че наистина трябва да даваме пример и да покажем, че се придържаме към 20% нещо, което не правим. А, Германия се обедини, но въпреки това не го прави. В случая виждам е, така много интересно съчетание от така действащи лица, имащи общо с околната среда и климата. Но гледната точка на индустрията, въпросът за конкурентоспособността, това са неща, които не са детска игра. Аз произхождам от стоманената индустрия, която не можем просто да премахнем и да заличим. Тъй, че трябва да се имат предвид повече засегнатите страни и възможностите те да допринесат нещо. Може би в бъдещите бюджети трябва да има фонд за енергийна ефективност. На мен идеята много ми харесва, но скъпа юта. В крайна сметка някой трябва да плаща за това, което европ... и това ще, бъдат европейски... това ще бъде европейският бизнес. Отново подчертавам конкурентоспособността, тя е много важна, а политиката на ефективност, за която говорихме, според мен е много важна. А, това е подход, при който можем, можем да разкриваме зелени работни места. От от а, така страна на а, едните засегнати страни докладът е интересен, но не е зле в него да влязат и останалите засегнати страни, за да можем до средата на годината да разполагаме с доклад, който да съдържа онова, за което вече сме взели решение. А сме решили, както каза и колегата Калахан, за 20%, а 30%, ако има кой да ни последва. Председателят, благодаря. Въпреки това 30% няма да ни върнат в каменната ера и няма да загине европейската индустрия. Радвам се, че си чел през съобщението ми. Колегата Флоренц е съгласен с нас, но някои други не са. И така всички знаем за какво става дума. Матиас Крок. Благодаря. По темата енергиен пакет ние приехме 20%. Ако другите са съгласни, ще се постараем и са да постигнем 30%. В Канкун обаче нищо не беше решено, нищо, което да има обвързваща правна сила по отношение на тези 20%. Сме е, категорични, но над тях няма, както ви казах, никакво решение. Емисиите е, намаляха, просто защото е, и е, индустрията, за съжаление, почувства последствията от кризата. Е, естествено, че 5 до 8% могат да бъдат е, сертификатите, които е, могат е, да се върнат. Така че тук има едно цялостно отслабване, да се каже. Е, как можем да постигнем тези 30% съвместно с останалите, естествено, просто като много внимателно следим за постигане на целите по отношение на възобновяемите енергии 20%, комисията би трябвало да подсигури тези цели с съответните зелени сертификати. Държавите членки, които вече е, разполагат с една такава система, за съжаление, са е, някъде в края на опашката. И затова трябва да имаме предвид, че 30% са свързани с разходи и ако тези разходи са приемливи, естествено ние ще участваме в тази амбициозна цел. Но в никакъв случай не бива да пренебрегваме последствията върху гражданите. Нека да поглеждаме и зад нас и да видим дали имаме последователи, дали имаме и други участници в реализацията на тази цел. С други думи, необходима ни е разумна дипломация по отношение на климата, необходимо ни е да изпълним всички онези задачи, които по отношение на околната среда сме заложили в бюджета и ако можем да реализираме 30% намаление на емисиите на парникови газове, чудесно при определени условия, но иначе 20%. Да, е, предстои ни и тема свързана с е, диоксина и фуражите заразени с диоксин, така че не бива да събравяме това, водейки тази много оживена и интересна дискусия. Е, докладчикът вече чака, но нека да продължим с изказванията. Благодаря, госпожо председател. Да, искам да поздравя Бас, защото той е изработил един много добър документ, който ще ни помогне да работим по тези въпроси. Наистина е много впечатляващ. А каква ще е цената на това да се прехвърлим към 30%, а не да остане 20%, което означава 80, 11 милиарда? А само през 2011 година се очаква 5 милиарда да се увеличат разходите само поради повишаване цената на горивата. Ами, данъчното облагане на останалите сектори, които не влизат в системата за търговия с емисии. Така че аз и мисля, че разходите, които ще направим, а, за да постигнем 30% си струват, а, ако се измерят в това, че ще се увеличи броя на работните места, които ще се открият във връзка с тези процеси. Така че база ни нарисува едно много а, приемливо бъдеще. А, климат, промените на климата наистина са заплаха и ние ще трябва да се справим с а, тази заплаха и трябва да вземем необходимите мерки. Е, да, верно, че Китай продължава да си да се изразява по отношение на готовността си за постигане на някои цели, от е, целите. А ние в Копенхаген не си свършихме съвсем работата, обаче нещата върват напред и нагоре. Е, да, но а, ние няма да можем да се справим без а, да имаме предвид Китай. Да, благодаря, госпожо председател. Корин Лопаш, аз се присъединявам към останалите колеги и поздравявам докладчика. Става дума за един изключително важен и информативен доклад, който се спира и на економическите компоненти тук става дума не само за екологични аспекти във връзка с промените в климата, най-вече в южните страни след Канкун забелязваме подем, започва една динамика от геостратегическо, политическо, економическо значение е цялата тази дискусия и тези процеси. Европа не би в никакъв случай да се отказва от водещата си роля. Нашата индустрия, нашата економика през следващите десетилетия трябва да се развиват в крак с процесите в глобален мащаб. И е, ние трябва да създадем и съответните условия за да можем да отговорим на новите изисквания. Естествено, че трябва да създадем е, истинска конкуренция, истинска конкурентноспособност Китай, Бразилия, Мексико се движат вече в тази посока. И ние не бива да губим, естествено, водещата си роля. Благодаря, казва господин Сейбър. Благодаря, господин председател, за този документ, който е разработен съвместно с представителите на комисията ИТРЕ. Това е нещо много разумно. Дълго време по отношение на разходите получавахме други данни, много по-високи показатели, много по-високи цифри, най-вече във връзка с индустрията. Очевидно, тук съществува необходимост от подобряване на условията. Да, в доклада е записано, че в някои други държави напредъкът е много по-голям. Е, това обикновено са държави, преглеждайки списъка на изброените тук, е, при които е, договорът все още не е в много напреднала фаза. Има, между другото, и друга група държави, при които нещата се развиват по-добре, тъй като всъщност в основата на усилията им стои намаляването и на емисиите, не само на парниковите газове, но и на въглеродните емисии. Е, и тук трябва да мислим най-вече не само за настоящето, но и за бъдещето на Европа. Ако мислим единствено, така да се каже, за линеарната тенденция, не 20-30%, ще сбъркаме, според мен. Би трябвало да мислим най-вече за нещата, разглежда ги, ги комплексно. Добре, системата за търговия с емисиите. До този момент можем да отчетем едно изпълнение от 50%, нуждаем се от 80% по отношение на аграрната, на селскостопанската политика, на политиката за опазване на климата и така нататък, аз съм съгласен с колегите. Но колегите от Комисията за регионално развитие и други комисии е, застъпват малко по-друго становище от нашето. Така че е, би трябвало да разглеждаме нещата в е, сложния комплекс от различните аспекти и виждания. Елизабет Гардини Гардиси. Благодаря, господин председател. Много от аспектите, които и аз исках да спомена, вече бяха засегнати от колегите. Нашият координатор е, каза нещо важно във връзка с е, цифровите данни. Нужни са ни по-прецизни данни, по-прецизни изследвания и по-задълбочено би трябвало да анализираме е, данните, които се посочват в различните изследвания, които понякога са доста различни. Наистина. Увеличаването на разходите от минус 20 към минус 30 е, е, при един такъв преход вече е близо 60% така че е, е, трябва да премислим всичко много добре. Естествено, е, на тези данни, които се цитират тук в доклада, върху които се опира докладчикът са от 2008 година, необходими са ни актуални данни, за да осъществим е, амбициозните си цели и също времено би трябвало да имаме предвид и изпълнението на целите по отношение на намаляването на въглеродните емисии. Но при разходи, е, е, покачващи се с 60%, наистина трябва много-много сериозно да сравним данните от различните изследвания. Конкретно способността на предприятията е нещо, което на всяка цена трябва да се защити. Е, Европейската банка вече е, посочи необходимостта да спечелим и е, нашите партньори извън Европейския съюз за постигането на тези по-високи цели. Ако не успеем да спечелим и партньорите си за изпълнението на една толкова амбициозна цел, ще загубим. Естествено, е, Китай и САЩ и е, Бразилия и така нататък е, все още не са обявили готовността си. Нещата са сложни. Франсуаз Кростет има думата, казва председателят. Благодаря, господин председател. Колегите вече се спряха на една голяма част от важните въпроси. Аз нямам какво толкова да добавя ще подчертая още веднъж, че трябва да сме много, много внимателни. Приветствам докладчика за добрия доклад и за това, че успя отново да събуди е, интерес и да предизвика един много оживен дебат по тази важна тема. Когато се цитира Китай във връзка с една толкова сложна тема, мисля, че трябва да си кажем, че Китай отдавна вече е разбрал, че трябва да възприеме определени чисти зелени, екологосъобразни технологии, но въпросът е как точно да реализираме всичко това, как да накараме Китай да се откаже от някои от е, електроцентралите, които замърсяват околната среда и да премине към по-чиста, по-екологосъобразна енергия. Аз съм съгласна с Корин Лепаж, която подчерта необходимостта да се съобразяваме и с индустриалната политика и с економическите елементи. Естествено, че енергийната ефективност е много важна не само за предприятията, но и за гражданите. Какво правим? е въпросът. Какво правим ние, така че енергийната ефективност да е от полза не само за гражданите, но и да не намалява конкурентоспособността на фирмите. Ето това е, което ние трябва да постигнем в рамките на европейската индустриална политика. Председателят, благодаря ви много за тази интересна и много съществена дискусия по тази тема. Това е първата дискусия във връзка с представения доклад. На 28 февруари ще проведем изслушване в рамките на заседание на комисията преди обяд или след обяд ще можем в рамките на 3 часа да обсъждаме по-подробно темата. След това през март отново ще обсъдим проекто доклада а на 22 март приключва срока за внасяне на писмени изменения и през май евентуално ще гласуваме по доклада, а през юни докладът би трябвало да влезе вече в дневния ред на пленарната сесия. Така че ако докладчикът не възразява, през юни ние ще можем вече да обсъждаме темата и в пленарен състав една година след като комисията представи съобщението си по тази тема. Благодаря много за този интересен дебат, за различните аргументи, които са от значение и за опазването на климата, и за енергийната ефективност. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред, която също е свързана с сигурност, с безопасност на фуражите. Точка 12 от дневния ред. Съдържанието на диоксин в фуражите. Това е темата. Междувременно вече преживяхме един много сериозен скандал, който надхвърли националните граници. И имаме в момента и телевизионен екип, който ще заснеме част от заседанието ни и дискусията по темата. Ако някой се интересува кой е операторът, който се движи с камера в залата. И така, представителят на комисията сега ще ни информира за мерките, които комисията е запланувала във връзка с евентуални слабости и дефицити по отношение на контрола върху фуражите. Струва ми се, че е, е крайно време нашата комисия да се занимае именно с е, проблемите и слабостите по отношение на фуражите. Дагмар Ротвейрен, може би желая да вземе думата. Ако не, е, Паола Тестори, тя ще ни информира Корин Лепаш ще ме замести, извинявам се, но имам и други е, е, ангажименти, които не мога да отменя. Благодаря, господин председател. Искам първо да кажа, че съвета на министрите по селското стопанство разискваха този въпрос днес сутринта. На първо място искам нещо, което беше признато от всички министри, е, че нашите, нашата система а, за безопасност на храните а, трябва да може да реагира на внезапно възникнали ситуации. Като, например, когато установяваме едно замърсяване, да можем да изолираме всички ферми, които са използвали а, а, заразените храни за животни и също така всички производители. И така нашата система за ранно предупреждение трябва да работи. Обаче сега не е имало а, пряк, непосредствен риск за здравето защото минимално е било количеството, с което е превишена дозата. Е, имало е случаи на 1,5 до 2 а, пъти увеличаване или надвишаване, което е нищо в сравнение с кризата преди две години, когато имаше надвишаване с 200 пъти, а в Белгия, ако си спомняте, имаше замърсяване с 1000 пъти над приемливите стойности. И така, министрите на селското стопанство тази сутрин реагираха много положително на това, което каза моята комисия, а именно, че трябва да си направим съответните изводи, да извлечем полуките а във връзка с това, че трябва да се направят необходимите изменения в закона а за безопасност и сигурност на храните за хора и животни, а защото всички държави членки а са засегнати, тъй като са, а, във всички тях е една и съща хранителната верига и така. Диоксина имаме добра система за наблюдение и контрол и имаме система за контрол, която е на, създадена и функционира. Но трябва да я направим още по-сигурна. Ето защо моята комисия предлага четири конкретни а, мерки, които ние смятаме да представим за гласуване през следващите няколко седмици. Тези четири мерки са сред... следните. Първо, установяването а, установяване на това колко а, колко от тези масни киселини а, се а, са включени и съответно това да бъде поставено в информацията, в етикетите, изобщо информацията за потребителите и когато има масни киселини да се подчертае дали те са за промишлена употреба или за производството на храна за животни. Изключително важно е да няма кръстосано замърсяване а, с технически масла на елементи, които влизат в хранителната верига чрез храните за животни. Освен това, трябва да се подготви план а, за а, пробовземане и тестване на тези проби а, за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 И като цяло ние искаме да сме сигурни, че всички данни, които съществуват за диоксина, се използват съответно и напълно. Последно, това, което искаме да направим е да, се нало... да наложим на частните лаборатории задължението да докладват незабавно на съответните държавни власти а при натъкване на на контаминация, на замърсяване, защото в момента за да, а, отговорността за докладването е а, върху производителя на храна а, за хора и на храни за животни. Ето там се получава едно забавяне, което може да доведе до контаминацията. Това са мерките, които всъщност биха усъвършенствали вече съществуващите, а за да подпомогнем увеличаване безопасността на производството на храни за хора и животни. Благодаря ви много за интересното изказване. Госпожа Род Берен, да, благодаря ви. Нищо от това, което се каза до тук е очудващо. Нито пък се очудих от това, което се случи. Ние трябва да очакваме а, нещата да се случват, да продължат да се случват. А, да, през две, през три, през не знам колко години ще се случва в Белгия. Да, бяха упоменати случаи и в Белгия. Беше ужасно. А, да, да, и в няколко от случаите, които бяха споменати, пък и които не бяха, но ги познаваме, а, ставаше въпрос за замърсяване с а, мазнина, която е използвана в фритюрниците. В Германия също се нададоха писъци по този въпрос. И мога да ви кажа, че а, още много примери могат да се а, показват. Но законодателството ни за контрол върху качеството на храните за хора и животни е много съвременно, то от 2005 година и е много добро. Но ако попитаме държавите членки, Германия включително, а, въпроса а кой и какво точно контролира, тогава ще се окаже, че а, нещо не върви както трябва. Законодателството е добро. То е модерно и е а, добре направено. Обаче, се изисква, както винаги, случи ли се нещо, започваме да искаме незабавна промяна на законодателството. Ами, ам, министъра на земеделието в Германия можеше да направи още нещо а във връзка с повишаване контрола на качеството на храната за хора и за животни. Може да се направи и всяка държава членка трябва да си реши сама какво точно да направи, за да се прилага закона по-добре. Задължително а, регистриране и отбелязване на съответните количества на масни киселини в храните. Ми това нищо ново не е. Ние искахме а, а, а, процеса на одобряване на всички производители на храни за животни и за хора, но това за сега не може да е задължително. Аз бих ви подкрепила, защото а, трябва да се изисква задължително ре, регистриране и одобрение задължително, а, на всеки един продукт, който се произвежда, защото макар и, че някои компоненти само за храни на животни произвеждат дадени производители, те са първата брънка в хранителната верига. И това е. Така, сегрегация на а, разделяне, т.е. на а, хран, производството на храни за животни от производството на мазнини за промишлени цели, ами няма да се постигне кой знае какво а с такова едно разделение. А, знаете, че а, мазнините мас, и масните киселини, които трябва да бъдат а, изхвърлени, а се отцветяват и това е една добра практика, защото а, почти не се а, случва злоупотреба с тях. Но, да видим сега нещо друго. Какво, а, какво е качеството на отчитането, докладването от страна на държавите членки във връзка с повишаване ам, мерките за сигурност а, а по производството на едни или други а, продукти, които а, влизат в а, а, хранителната верига? Диоксина, е един типичен пример. От държавата членка съответно зависи какво точно и колко тя иска да контролира в тази връзка, т.е. производството на храни за хора и животни. И накрая искам да кажа. Гледам гледам към колегата Стивенсън. той не слуша май в момента, но нищо. Искате ли да разгледаме граничните а, стойности на диоксина в а, документа на а, комитологията? Нежелани, а, нежелани вещества, както го каза оратора. Искате ли да видим а, диоксина и неговия процент в рибното брашно? Благодаря. Рихард Зебер, аз също искам да благодаря на представителката на комисията. Смятам, че четирите мерки са в правилна насока особено в връзка с това, че държавите членки ще трябва да ги спрят спазват, трябва да спазват онова, което е решено на европейско ниво. Ако го бяха правили, нямаше да се стигне до този проблем. Но разделението между технически мъзнини и мъзнини за предназначени за храни е изключително важно. Важно е да се разделят процесите един от друг. Това ще има голям превентивен ефект и няма да се стигне до контакт контаминиране. Също така тези одобрения за производители на мазнини са добра мярка. Вероятно трябва да се въведе система на лицензиране. Тя би сработила, но във всички случаи сега действащите системи трябва да се усъвършенстват. Освен това трябва да се подобри комуникацията по цялата верига. Трябва да има платформи за обмен на информация между производители, лаборатории и така нататък засегнати лица и кръгове. Това ще допринесе и за прозрачността в сектора. Мисля, че по интернет можем да се снабдим с... Ако можем да се снабдим по интернет с съответната информация, потребителите ще могат да се ориентират. Така че онези животновъди, които искат да работят чисто в кавички, ще имат тази възможност. И потребителят ще е информиран, и е, какво купува и откъде е фуража, с който са хранени животните. Имам още един въпрос, обаче комисията проверявала ли е дали има процеси а, при които евентуално могат да се образуват отрови вследствие на вътрешни химични реакции. Например, при производството на биодизел и мазнини на растителна основа. Тук е установено, при биодизел е установено, че може да има отровни процеси. Комисията знае ли нещо ново? Председателката. Благодаря. Крито, Eh, Благодаря, господин председател. Просто ние трябва да сме сигурни такива неща, че няма да се случват повече. Някои държави имат много хубави системи а, за оценка, преценка на опасността или несигурността на някои а, елементи, компоненти. Има държави в Европейския съюз, които имат добри регулаторни рамки, но не във всички е така. Аз не съм сигурен, че такива инциденти няма да се появяват и в бъдеще. Ако не подобрим и повишим степента и системата за сигурност. Нека а, да продължим да бъдем а, пропагандатори а, на производството на храни за хора и животни а, по един по-естествен начин, а, по а, природен начин в биоферми чрез биоземеделие. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Клас. Благодаря, на Комисията за информацията. Имаше нещо обаче, което ме смути в това, което казахте. Да, наистина става дума за малки количества, значително под това, което вече сме срещали, но измамата си е измама. Това е важното. Извършена е измама от фирми, произвеждащи фуражи, така че тази измама трябва да бъде наказана. Защото само чрез санкции можем да предотвратим по-нататъчни измами. Сега много хора казват фуражите или животните са твърде ефтини, а ако поскъпнат, ще има още повече измами. Така че трябва да се съсредоточим върху този проблем. Знам, че това не е задължение на Европейския съюз. Тези въпроси са прерогатив на държавите членки. Нашият министр на земеделието се занимава с въпроса. Бях малко изненадана, че не че е, частните лаборатории не са длъжни да подават информация, когато констатират нередности. Ако не са длъжни, те трябва да бъдат задължени в най-скоро време. Не могат да работят нещата без постоянен е, контрол. Е, сега, аз у дома си продавам вино. Всяка партида се проверява в лицензирана лаборатория. Следователно и с фуражите трябва да е така. Белгия си е поставила за цел за по-големите партиди над 200 тона да има автоматично задължение за контрол. вървят ли нещата в Белгия, искам да попитам. Може ли да послужи тази система за пример? Трябва да има контрол. Сега не знам дали 200 тона не са прекалено големи, голяма партида. Но нещата трябва да бъдат разписани доста доста по-ясно. И в края искам да обърна внимание на фермерите, които а, не могат да си продават животните, достигнали възраст и размер за клане. Тези фермери просто са заложници на фуражната индустрия. Не всеки фермер може сам да си отглежда и произвежда фуража. Така че те са зависими от това да получават добри фуражи. По този въпрос трябва да се замислим. Не, не е достатъчно да даваме препоръки. Просто трябва да помислим как да дадем възможност на нашите фермери за в бъдеще да произвеждат качествено месо. Председателката Имате по две минути, моля ви, защото имаме още много работа, а часът е пет и половина. Сегашният скандал с диоксина можеше да се предотврати, ако мазнините бяха проверени преди да бъдат смесени с фуражите тогава щяха да се установят стойностите. Така че фуражопроизводителите трябва да бъдат задължени да подлагат всички съставки на лабораторен анализ преди да направят фуражните смески. Така че нито една съставка, да, е, която да надвишава граничните стойности, да не попада в фуражната смеска. Комисията предполага четири мерки, които аз смятам за много разумни, но законодателството и сега предписва, че граничните стойности не се постигат чрез разреждане, например, или примесване. Виждала съм а, свидетели сме на това, че квалифицирани колеги, които са, се занимават с контрол в някои промишлености, вече не са на работа. Така че искам да попитам комисията как ще затегне контрола. Комисията възнамерява системата да стане по-сигурна. Тук искам да обърна внимание на масовото отглеждане на животни и да приканя комисията да насърчава по-сериозно екологичното селско стопанство. Там има много по-голяма прозрачност по отношение на фуражите, които се произвеждат от самите фермери. Председателката, благодаря. waiting until the debate is. No, merci, euh, Madame la Présidente. Uh, just to jump in on the debate because... Благодаря, госпожо председател. Да, наистина съм съгласен с много от мерките, предложени от комисията за регистрацията, наблюдението и контрола и незабавното докладване от страна на лабораторията, защото а, през май миналата година е била засечена тази грешка, а обаче 9 месеца минават преди да се вземат съответните мерки. Така, за, след това за техническите масла и използването им в първоначалната ам, брънка на хранителната верига. Еми, законодателството. А, нека да го кажа много ясно. Колкото и да се отделят, ще продължат да съществуват компании, а, които ще са стимулирани да използват технически масла, за да ги вкарат, а, макар и незаконно, в хранителната верига. Така че, аз съм съгласен с Дагмар, че трябва да бъдем по-смели да се слагат маркери в техническите масла, било то от светители или нещо подобно, за да се вижда отдалече и много лесно, за да знае всеки отдалече и лесно да може да разпознае масла, които не трябва да вкарва в, хранител, в хранителните продукти нека да бъдат очевадни, да се виждат отдалече, че това са технически масла, но и вие трябва да бъдете по смели. Франсуаз Гостет. Благодаря за всичко казано. Присъединявам се особено към последното. Всеки път, когато има някакъв скандал в областта на здравеопазването, той се дължи на случай на измама. Затова смятам, че санкциите трябва да се затегнат и да станат по-строги а не да допускат през няколко години подобни опити за измама. Просто ни трябват ефикасни инструменти, които да предотвратяват всяка възможност за замърсяване на фуражи. Санкция и контрол. Това е най-важното създаване на инструменти. Нямам ясна идея, която да предложа веднага, но трябва да има достатъчно строги инструменти за предотвратяване на подобни случаи. Последна госпожа Росбах, след това и аз ще кажа две думи. Смятам, че понякога се губи твърде много време до прилагането на даден закон. За това се питам колко време ще мине, докато се приеме ефективно законодателство и то стигне в фирмите производителки, независимо от това какво произвеждат. Но потребителите са разтревожени, защото става дума за тяхното здраве, независимо от това за какъв продукт става въпрос. И независимо от това какво произвеждащи си потребител на всичко останало. И не разбирам как така а, такива производители, допуснали измамата, не се чувстват отговорни пред останалите хора. Защото самите е, хора, които са замърсили фуражите, е, ядат яйца, ядат месо, пият мляко. Така че не разбирам. Председателката, благодаря. Сега преди да дам думата на комисията, за да отговори на всички тези въпроси, аз исках да изтъкна две неща. Първо, правят се предложения, които несъмнено са в правилната посока, но както казаха много колеги, аз мога само да ги подкрепя, нека първо да прилагаме както трябва вече съществуващото законодателство. Изключително важно е комисията да се занимае с ситуацията на място, действителната ситуация и ефективността на вече съществуващите текстове. Защото ако няма санкции и контрол, наистина до никъде няма да я докараме. Няма, освен това, закон, който да не съдържа е, част за санкциите, ако не бъде прилаган както каза госпожа Гростек, санкциите трябва да се затегнат. Имаме директива за прилагане на наказателното право в областта на околната среда но не Европейския съюз определя конкретните санкции. Това е прерогатив на държавите членки. Те просто трябва да имат възпиращо действие, защото иначе непрекъснато ще се повтарят едни и същи неща. Ние ще си губим времето с създаване на нови закони, а всъщност трябва да се спазват сега съществуващите разпоредби. Благодаря, госпожо председател. Ще тръгна отзад напред а, да реагирам на казаното. Да, наистина, санкциите трябва да са силни а, и възпиращи, обаче за сега законодателството ни дава само тези възможности. Санкции има, обаче отговорността, в крайна сметка остава в държавата членка. След това бих искала да кажа, за съжаление, много често се изправяме пред а, замърсяване с диоксин. Е, защо диоксин? Защото диоксин е широко разпространен когато има горене, се произвежда диоксин дали в промишлеността или в къщи, дори когато а, се пали огън, а, и, а, се произвежда и диоксин. Ето защо той присъства толкова много. А в промишлените масла, техническите масла понякога се използват, но и винаги съдържат диоксин, което каза Дагмар и другите колеги а, настояват на същото. Ние ще включим а, тази идея за отсветяване на промишлените техническите масла, за да стават те по-очевидни т.е. да се различават от всички останали. Но сега в случая не знаем дали става за из... въпрос за измама. Прави се и разследване дали става въпрос за човешка грешка или кръстосано замърсяване или измама, не знаем. Същата фабрика получава а, промишлени а, масла, а също така и растителни масла и произвежда биодизел и произвежда съставки компоненти за храни а, за животни. Германците са заели здраво с разследването. Министъра ни увери, че в момента, в който се установи причината, ще бъдем информирани. а, искам да потвърда, че ако става въпрос за измама или за човешка грешка, ще бъдете информирани съответно. А сега към въпроса на Дагмар. Има анализ на диоксин, който, а, който се провежда за всяка година. Между 1000 и 2000 проверки за диоксин на хранителни продукти се правят и а, много повече хиляди а, в а, фуражите, т.е. в храните за животни, не само в фуражите. Имаме купчини от доклади и отчети от такива проверки. Те са по 4-5 хиляди за храни за животни. И така, държавите членки, след като установим при проверка такова замърсяване, държавите членки са задължени да проведат разследването. Значи, производителя на храните за животни а, намират, както в случая, а, могат да установят наличие на диоксин а, а, поради замърсяване. Най-вероятно, преди това имало известен период от време, един месец поне, в момента в който са взети пробите и след като а, до, докато ние бъдем уведомени, за да започне а, Германия а, процедура по блокиране и така нататък, и на разследване, това е твърде голямо закъснение и това не е приемливо. Наистина трябва веднага да бъдем уведомявани но най-вече ние трябва да направим необходимото, да е невъзможно замърсяването. Е, но ако се случи, трябва да а, се намеси много бързо и, и а, ефективно. Еми, инцидентите с диоксин трябва да станат почти невъзможни. Тоест, ние трябва да увеличим възможностите си да а, засичаме, да установяваме и а, да провеждаме превенция. До тук ще спра. Благодаря. Мадам е, ла директрис, благодаря ви, госпожо. Благодаря, госпожо директор. Това е тема, по която очевидно ще говорим и в бъдеще много често. Дагмар. Да, по всичко, което каза е вярно, съгласна съм с всичко това, но това не е отговор на моя въпрос. Да, знам, че производителя на, хран... на храни за животни е, е засякал е, замърсяването, обаче очевидно едва той трябвало и преди него да може да се направи. Ами какво ще правим с системата а, за ранно предупреждение? Да, добре, тя работи, обаче Германия в продължение на известно време не е била запозната с това, което се е случило. Ами не знам. Може би ще трябва да попитате а, министъра на земеделието на Германия да каже а, как е системата там. Но това, което исках да подчертая е друго контрола върху храни за хора и животни а, се извършва когато и колкото често искат държавите членки. Т.е. остава се на тях да решат. А, Ами, а, сигурно през последните две години а, се е променило качеството на контрол и отчитане на резултатите от контрола в държавите членки. Е хубаво, ако може да ни подготвите един сравнителен материал. Да, благодаря много. Е, благодаря. Е, кой какво точно контролира, с това ще се занимаем очевидно и, и по-нататък, по-задълбочено ще разгледаме въпроса. Е, благодаря много на госпожа директора за това, че бе сред нас е, днес след обед и участва в дискусията. А сега преминаваме към следващата точка, която е посветена на незаконния риболов на световно равнище. Госпожа Роспах е докладчик по становището. Госпожа Роспах има думата. Благодаря, госпожо председател. Комисията по рибарство е, е представила един доклад е, по собствена инициатива за борба срещу незаконния риболов на световно равнище. Изключително важна тема за е, работещите в сферата на рибарството в Европейския съюз. Докладът ще се обсъжда за първи път сега в среда в Комисията по рибарство. Тоест, е, работният документ е, до този момент не е бил включван в дневния ред на нашата комисия по рибарство. Освен това, едва след е, като се занимаем с в комисията с доклада по същество и го обсъдим, вече ще се приемат и становищата и ще се обсъждат и те в моето становище аз се съсредоточавам върху някои от аспектите, които според мен са особено важни във връзка с борбата срещу незаконния риболов. Едно становище би трябвало да бъде кратко и за това съм обобщила нещата. Текстът на работния документ на доклада бе представен в четвъртък, а междувременно установих, преглеждайки този текст, че бих могла да внеса много предложения за изменения. Имам проблеми с графика. Според мен е абсурдно това, че ние в НВ трябва да изработим и приемам нашето становище, преди още Комисията по рибарство да е обсъдила доклада. Тоест, ние подготвяме становища по нещо, което все още не са внесени измененията. 4 февруари е крайният срок за внасяне на измененията. И е, членовете на комисията са получили в, е, в крайна сметка доклада само като работен документ. А ние би трябвало да подготвяме становище по е, доклад, не по работен документ. Е, не можем, така да се каже, да е, си смъкваме от пръстите някакви текстове, без да можем да се позовем на същинския текст на доклада. Независимо от това, съм се опитала да включа рибарството и съответните съдове, с които се осъществява риболовът, международните органи, международните конвенции, какви мерки в момента вече се реализират и какви бихме могли да предложим. Какви са последствията от незаконния риболов в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Има държави, които са известни с твърде активния незаконен риболов, включително и средиземноморски всички държави. Ще се опитам естествено да подготвя нещата така, че да можем да ги обсъдим. Въпросът е, както казах вече, че крайният срок за внасяне на измененията е 4 февруари. Мога да се опитам естествено да отложа крайния срок. Нека да видим какво ще реши и комисията по рибарство. Възможно е и колегите да ми помогнат, така че да подготвя едно становище, което наистина да звучи разумно и да отразява нашето високо съзнание и високото чувство за отговорност по отношение на околната среда. А естествено, че незаконният риболов е един много съществен елемент е, в е, рамките на нашите усилия за една по-добра околна среда. Благодаря. Ще дам думата на колегата Арсенис. Благодаря. Благодаря на Ана Розбах за добре свършената работа. Наистина въпросът е голям. вноса не, на незаконно уловена риба е един от големите проблеми в търговията днес. Ние внасяме 16% риба от други части на света, защото в нашата страна се консумира много риба. Да, наистина това, този улов незаконен е изключително заплашителен както за биоразнообразието, така и за защита на районите за размножаване и по време на периодите на размножаване на рибата. Само, че трябва да се направи още много в това отношение. Развиващите се страни обаче са тези, които ще пострадат от едни по-строги мерки, защото те разчитат на риболова за своето оцеляване, ежедневното си оцеляване и в същото време риболовните а, флоти на развитите страни а, ловят много повече риба от, а, и рибни запаси, отколкото другите. да, наистина най-добре е, когато внасяме, а, да, да знаем откъде точно е уловена рибата, от какви райони. Има организации за управление на риболова, които вършат доста добра работа, често. Но е добре да имаме независим орган – който да проверява периодически качеството на работата на контролните контролиращите власти, защото наистина за риболова, за рибното стопанство като цяло а, е важно да бъдат запазени рибните запаси. Да се идентифицират, например, а, кораби риболовни или цели флотили, които се занимават с незаконен риболов. Благодаря за вниманието. А, благодаря, госпожо председател. Аз също съм съгласен с всичко, а, което казва а, Анна Росбах и Критомас. И мисля, че тъй като нашата комисия трябва да даде своето мнение, ние трябва да формулираме своето мнение така, че да подкрепим най-силните страни на а, предложението на колегите от рибно стопанство. Защото в глобален мащаб между 10 и 23 милиарда щатски долара а, е незаконния риболов мафията е много а, дълбоко навлязла в този риболов. За съжаление. Има много голяма експлоатация на рибните запаси, особено по западния бряг на Африка и също така проверките на а, хора, които работят на такива кораби се установява, а, че а дори не получават достатъчно, а работят при ужасни условия. Например, а, работници от западноафриканските страни. А, гледах един филм как а, са навряни в а, а, дубки, в които да преместват рибата без никаква вентилация, а без а, никакви условия, напротив, нехигиенични и нездравословни условия, а да не говорим за условията, при които а, се обработва рибата. Абсолютно нехигиенична. В Сиера Леоне, отново в Западна Африка, а, се лови риба при такива условия, обаче се претоварва в морето на европейски кораби и се а, транспортира, да кажем, до Канарските острови и съвсем легално на Канарските острови се оказва една уловена от а, европейски кораби ам, риба. А, не случайно Клитон а, казва, че само 40% от рибата, която консумираме, а, си я ловим ние. Ето защо за всичките останали проценти трябва да се внимава много. Все повече хора искат да купуват все повече риба и откъде ще дойде? Е, намираме източници на големи количества риба са най-лесно от незаконния риболов някои кораби, някои риболовни кораби европейски плават под чужди флагове, като Панама или гренадирите, гренадините, което а, им дава доста подходящи условия а, да си а, луват риба при всякакви условия. Ето защо трябва да имаме регистрирани дан, т.е. данни за регистрираните а, а, риболовни кораби. Наистина е скандално а, риболовни, европейски риболовни кораби да плават под чужд флаг, за да а, могат да си позволят да ловят риба при условия, които са незаконни за европейски а, плавателни съдове. И наистина това е изключително важна тема. Благодаря. Благодаря. Благодаря, Стивен. Следващият оратор, господин Жера Ранди. Да, да, става въпрос за а, запаси рибни. Обаче тия запаси не се държат в съкровищницата на голяма банка. Не, те са на открито. Ами това си е плаващо злато. Ето защо има и толкова големи количества незаконно уловена риба. И се радвам изключително много, че Комисията по рибно стопанство се е заела с този доклад и ние трябва една много добре очертана силна позиция от нашата Комисия по околната среда да формулираме. Ние трябва а, да не забравяме колко голям, колко важен е този въпрос. Ние просто изпразваме моретата си от риба и няма все още политическа а, воля нито вътре, нито извън Европейския съюз да се направи нещо по този въпрос. Глобалният въпрос за регионалните, а, за а, организациите за регионален риболов, те не могат да а, наложат нищо. Има а, само желание да се защитават собствените си а, интереси. А, органите, които се предполага да а, наложат спазването на законите също а, не го правят на много места. Но да видим какво става с Европейския съюз. Ако френските власти работят заедно с своите производители, за да легализират незаконният риболов на рибатон, тогава какво правим? Или а, някои други, които 3-4 пъти надхвърлят рибните си квоти всяка година. Ами това са много големи проблеми и аз наистина очаквам с нетърпение предложенията, които ще направи комисарят след няколко месеца. Наистина трябва да направим а, не, а, формулировката на мнението на нашата комисия много по-силно от това, което в момента е то. Малко е мястото, малко е времето, обаче трябва да стане силно. Независимостта на властите, които се занимават с прилагането и налагането на законодателството, трябва да бъде засилена. Благодаря казва председателката. Давам думата на следващият заявил желание за участие, господин Тремал Паус. Това, за което говорим, е изключително важно и е и засяга изключително много интереси. А, незаконни и законни методи и средства. Да, човечеството а, има а, чувства недостиг от животински протеини и може да стигне далеч, за да си ги набави. А, не говорим а, за биомасата а, и за способността да, тя да се репродуцира. Но има огромни фабрики и заводи, които обработват а, а, риба, а, я превръщат в рибно брашно, което влиза в крайна сметка в стомаха на домашни любимци. А, просто не трябва да забравяме, че трябва да променим навиците си на консумация на хранене. Но по точка 3 изключително важно е да я разгледаме и да я изясним, защото се казва, че незаконния риболов трябва а, да бъде разглеждан като такъв, не само когато се извършва от а, риболовни кораби на трети страни или на държави членки. Наистина риболовните флоти на държавите членки трябва да спазват законите касаещи неправомерния, незаконния риболов. И така трябва да се проверява с други думи от всяка държава членка, дали рибата е резултат от незаконен или законен риболов. И така нататък, и така нататък. В съответствие с едно неофициално изявление на официални представители на Европейския съюз, разбираме, че държавите членки не спазват своите ангажименти. Ето защо искам от Генералната дирекция а да ни каже точно каква е ситуацията точно сега в момента. И се надявам, отговорите, които ни се дадат, да бъдат отразени в документите. Благодаря. И да дам думата на Сабине. Бих искала да поздравя делегацията от Шведския парламент от името на всички депутати на Комисията за опазване на околната среда. А сега Сабина Вилс. Благодаря. Междувременно се знае, че всяка пета риба, която изяждат хората, е в резултат на незаконен риболов. Много се обсъждат мерките срещу незаконния риболов, но за сега все още ефектът не е осезателен. 10 милиарда евро годишно се смята, че е, е сумата, която се реализира в резултат на незаконен улов на риба. Би трябвало естествено е, да имаме предвид и това, че на практика незаконния улов е, не се отчита при официално определените квоти за риболов е, на съответните страни печелят е, на практика, тъй като се опитват е, да заобиколят договореностите с партньорите. Струва ми се, че би трябвало да договорим конкретни мерки трябва да забраним плаването под чужд флаг, е, особено такъв, който е, благоприятства е, съответната корабна компания и риболовно дружество. Би трябвало, освен това, да предвидим мерки за много стриктен контрол по цялата верига, от мрежата на рибарите до чинията на потребителя, като се опитаме да обхванем всяко, всяка брънка в тази хранителна верига и в производствената верига. Потребителите не би трябвало да се изпускат от очи. Те също са един много важен елемент. Данните, които се предоставят във връзка с риболова и включително и незаконния риболов, би трябвало да са надежни, да са прецизни. Е, ние всички трябва да се постараем, тъй като това е в интерес на нашите изследвания. Опитявах се да не се изказвам, обаче имаме ли някой от комисията? Имаме ли представител на комисията? За да чуем от тях мащаба на използването на удобни флагове, защото ако е много сериозен въпрос, ще трябва да намерим начин да се а, справим с него. А не да си затваряме очите пред такива неща защото например, а, хората наети да работят в фериботите, макар и плаващи под европейски флаг, не попадат в рамките на закон... трудовото законодателство и не са защитени от него. А, и те биват подлагани на невероятна експлоатация. Ето защо а, задавам този въпрос. И мисля, че а, доклада от комисията по рибно стопанство ще е много полезен, макар да очаквам малко да са нещата, които ще се променят. Благодаря, каза председателката. Е, Имах е, предвид е, това, че е хубаво да чуем представителят на Генерална дирекция морска политика. Но ще помоля представителя на тази генерална дирекция да бъде кратък, тъй като ни предстоят още две теми. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на всички оратори. Дискусията показа, че проблемите, свързани с незаконния риболов, ви занимават много сериозно след като бяха разработени в международен план мерки срещу незаконния риболов, ние в комисията също предложихме на вашето внимание и приехме за, с ваша помощ регламент срещу незаконния риболов, който обхваща и проблематиката, свързана с така наречените удобни или благоприятни флагове. Слабостите се отразяват и на националните организации за риболов и на международните организации. Така наречените ефтини или удобни флагове, е, които се предлагат на пазара на е, риболовните компании, е, не са дефинирани точно и създават проблеми. Ще се наложи да се създаде една по-тясна връзка между документите, прияти от международните организации и нашите регламенти. Въпросът е да установим е, къде точно са слабите места. Е, е, важно е, естествено, и така, влиятелните сили в обществата и в държавите да разберат, че незаконният риболов е бич и че борбата срещу него трябва да бъде неумолима. Независимо от трудностите, с които се сблъскваме, тъй като има много трети държави, които се противопоставят на международните норми, на правилата, но също времено можем да отчетем, че в резултат на е, регламента, в резултат на новото разпределение на правомощията, е, тук в нашата общност в Европейския съюз се следи много стриктно за е, незаконни действия по отношение на ФАО, по отношение на международните организации областта на рибарството по отношение на държавите членки и на трети държави се предприемат много строги мерки. Благодаря, казва председателката. Междувременно ми бе съобщено, че срокът за внасяне на изменения е отменен на 17 март. Ще трябва да проведем гласуването, а Самият доклад най-вероятно през юни ще влезе в дневния ред на пленарната сесия. Но ако се наложи, тъй като графика е много свестен, може би ще поискаме отлагане на сроковете. Госпожа Росбах, нека да кажа няколко думи в заключение на дискусията. Комисията ни уверява, че все пак има и положителни резултати. Нека все пак е, малко по-внимателно се вгледаме в е, всичко, което е постигнато. В е, Дания все пак постигнахме наистина добри резултати, тъй като честните, почтените рибари е, разрешиха да се монтира е, уред е, GPS на техните кутери, така че да може по всяко време да се установи къде точно са хвърлили мрежите си. Това е естествено една добра практика. Да, чувам тук, е, е, образно казано, че на практика е, става дума за златен улов. Незаконният улов се преработва. Една голяма част от уловената риба се връща обратно в морето. Риба меч, тон наистина е, е много ценна със стоиността на златото. И незаконният улов на тон, е, на риба тон и риба меч е наистина златна мина. Е, това са огромни риби, които първо трябва да бъдат платени и след това да бъдат и реализирани на пазара, защото и всички инструменти и е, плавателните съдове, с които се е, лови такава риба, са много скъпи. Когато дърпаш мрежата, обаче вътре има не само големи е, риби, вътре има и по-дребни Риби, които рибарите е, връщат обратно в морето или изхвърлят е, е или е, решават да използват. Е, ние би трябвало да защитим включително и е, хората, които по честен начин си вадят е, хляба с е, рибарство от е, браконьерите, от онези, които е, потъмно ловят незаконно. Абсолютно прав сте, колега. Ние подкрепяме вашето искане. То е напълно легитимно. Не можем просто да либерализираме до там нещата, че всеки да може да си е, лови риба където иска и каквото иска. Не. Нещата би трябвало да е, се уредят и да се осъществяват на правна основа. А сега преминаваме към следващото становище. Става дума за по-нататъчното развитие на интегрираната морска политика. Ще дам до... Аз съм всъщност автор на становището. Ще ви информирам съвсем накратко е, за него, за да можем да е, обсъдим нещата по-подробно финансирането за приложението на интегрираната морска политика съвсем не е гарантирано в дългосрочен план. Предвидени са в бюджета подготвителни мерки и пилотни проекти, нищо повече. Също в средно и дългосрочен план обаче финансиране не се очертава. По този начин не може да се провежда устойчива политика. Така че интегрираната морска политика е заплашен. Комисията предлага такъв регламент и ние можем да а, бъдем щастливи от него. Предложението обаче на комисията е в размер на 50 милиона евро. Това не е нищо. 50 милиона евро за две години. В сегашния контекст до знаем, че не можем да минаваме над този таван, защото други възможности за финансиране в, според сегашния финансов разчет няма. Да кажем, че е разумно предложението на комисията, но то в никакъв случай не бива да бъде намалявано. В, в а, моето становище аз настоявам да се финансират образователни проекти, а, хора, които се обучават или квалифицират на всички нива. Тоест не бива да насочваме вниманието си само към университетите, а и образователните нива под тях. Ще се опитам да изясня есенцията на становището. Опитваме се да се съсредоточим първо върху образованието, както казах, защитата на морските ресурси, разработването на структури а, адекватни на морските региони, за които става въпрос. Предлагам в становището също да се изяснят специфичните цели и а, комитологията. Тя не е засегната пряко в моя доклад, но годишните програми трябва да се прилагат съгласно с член 7 при условия, че те очертават конкретни приоритети. Обаче сега имаме нова процедура и е важно парламентът да може да изразява своето мнение е, и да участва в одобряването на инициативи на държавите членки и на съвета. Регламентът предвижда доста полезни мерки. Срещнах се вече с докладчика, но някои неща все още не сме обсъдили. Това беше съвсем накратко най-важното. Виждате, становището е доста скромно в сравнение с темата, която е много важна, но просто искаме да съживим интегрираната морска политика. Ačiū, ponė pirmininkė, tai tęsiant šitą jūrinę temą. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратка. Първо, предложението на комисията е скромно, но за сметка на това разумно и подробно и задълбочено. Защото на първо място трябва да говорим за наука, за изследвания, Съгласни сме, че ситуацията в моретата се влушава, тъй че трябва да се направи първо сериозен анализ. Освен това, Искам да поздравя докладващата за измененията, които предлага. Вие говорите за изследванията, енергийната политика, енергия от възобновяеми източници, обмяна на добри практики и така нататък. Когато говорим за източници на замърсяване, обикновено говорим за нефтодобив и транспорт, а аз смятам, че трябва да се засягат и други източници. А, Важно е също да се имат предвид третите страни и в становището е- не е лошо да подчертаем, че искаме да излъчим сигнал към третите страни които да поемат ангажименти съвместно с нас, Европейския съюз. Механизмите за финансиране е деликат, са деликатен въпрос и в комисията няма единодушие по въпроса, за това е добре комисията да се споразумее колкото може по-скоро по този въпрос. После а, уязвимите зони, а, Натура 2000, зоните по Натура 2000, биоразнообразието, това са все много важни въпроси, които трябва да се споменат в становището. Госпожа Улфскок, благодаря, благодаря госпожо председател. Не мога да си представя, че може да има а, противоречия и различия в мненията по отношение на необходимостта от интегрирана морска политика за устойчиво развитие на моретата. Комисията ни казва, че трябва да, че се предвиждат определени а, средства, които са някакси маргинално предвидени в бюджета. Не може така. Така или иначе средствата по бюджета са много ограничени. Трябва да се направи нещо по-решително, да се преразгледат бюджетните разчети. Είναι σαφές ότι ως εισηγήτρια του σχεδίου γνωμοδότησης της Επιτροπής μας. Κάνετε μια φιλότιμη προσπάθεια να ενσωματώσετε την περιβαλλοντική. Благодаря. Очевидно е, че много голямо усилие е вложено от ваша страна, за да формулирате проекто становището на тази комисия. Имам намерение да го а, подкрепя, но то далеч не е балансирано. Ами измененията на климата? Ами ролята, която трябва да бъде изиграна от морския транспорт, промишленостите свързани с морето в борбата с климатичните промени? Ами комбинираните видове транспорт и техния пример, който трябва да се следва? Прехвърлянето на големи потоци от стоки за транспортиране не по земя, а по а, море. А, освен това искаме да знаем как, какъв е размера на средствата, как ще се ползват от кохезионните фондове, от структурните, а също така бихме искали да видим а, активното участие на всички а, участници в, тази, а, в този процес, да положат максималното усилие, за да се подхожда екологично към това. И особено когато става въпрос за екологичното законодателство, то тогава трябва да не забравяме, че околната среда състои от много елементи, а, а, земите, а, но въздуха и водите също, които разбира се са регулирани в а, директиви, но а, трябва да се проведе необходимата дискусия за да се организираме по-добре в своите действия, в светлината на, неща, на а, нещата, които се случват в е, риболовната сфера. Разбира се, нещата започват да се наместват, да, стават по-ясни, но трябва също така да сме сигурни, че разпределяме товара по прилагането на тези мерки равно, равномерно и справедливо между всички. Oui, Госпожа Стивенсън. Мадам Уилс. Тогава госпожа Велс. Няма вече. Благодаря, госпожо Лепаш, за проекто становището. Много е важно да има интегрирана морска политика в защита на морските хабитати. Защото е, всички искаме да запазим морето, което храни хората и им осигурява поминък. Много е важно да поговорим за намаляването на емисиите от кораби, преди всичко серни емисии. Част от средствата трябва да се предоставят и на крайбрежната охрана, за да може а, да има а, и, и крайбрежните морски райони. За сега липсват ориентирани към практиката мерки срещу свръх улова, мерки във връзка с мониторинга, контрола и обратната проследимост в рибарството. По този начин ще се преборим с а, а, нелегалния улов. Трябва да се реши и проблемът с прилова. Така както комисията разглежда въпроса, тя набляга на използването на моретата, а пренебрегва до някъде защитата им. За защита се говори само там, имам чувството, където ще има максимално използване. За това политиката трябва да е по посока на по-малко риболов, екологичен морски транспорт, незамърсяване на моретата и океаните. Благодаря. Хосбак. Благодаря сега на Роспах. Er Благодаря ти, Корин. Много добра работа си свършила. Напълно съм съгласна с гръцкия колега по отношение на това, че морската и сухоземната околна среда са неразривно свързани така че ние трябва да ги разглеждаме в тяхното единство. Те са неделими. Затова искам да попитам как стоят нещата с разпределението на отговорността между Европейския съюз, отделните държави, членки, регионите и общините. Кой за какво отговаря? Някой може ли да ми отговори? Може би комисията. Merci, Anna. Euh, madame... Благодаря ти, Ана. Госпожа Бенини, комисията. Uh, Благодаря, госпожо председател. Ние сме много благодарни за скоростта, с която тази комисия подготви проекто становището си. Наистина, интегрираната морска политика е нещо изключително ново. двугодишния и тригодишния период за подготвителните действия а, вече изтекоха и ние сме в един много напреднал етап на развитие. И освен това, начина на действие е многосекторен. Ние не се опитваме да създадем само а, едносекторна политика в случая, а искаме да използваме положителните страни на няколко сектора, за да стане политиката толкова силна, за да може да се а, наистина повлияе положително морската политика. Типа действия, които предлагаме да продължим да финансираме през последните две години в финансовите перспективи, са предимно действия, които са продължение на това, което беше свършено до сега и за да можем да се изправим и изправим с големите предизвикателства. Разбира се, нашите цели може да звучат скромни за някои, но информационните конференции, събирането на най-новата информация за рибното стопанство и състоянието на морските басейни – всичко това а, е много важно. На второ място, планирането. А планирането то може да ни позволи да използваме по възможно най-добрия и пълен начин това, което е предоставено. И освен това можем да разграничим нещата, които можем ние да направим и а, нещата, които трябва да оставим природата сама да свърши. Така че искам да ви благодаря и във връзка с, с инициативите за по-нататъчно обучение. Е, те не са е, изброени а, съвсем конкретно все още, но мисля, че ще е добре да да бъде направен един подробен списък а, за обучение, а, за преквалификация, за да можем наистина да спазим, да постигнем целта а, на растежа. И а, така, още веднъж да ви благодаря, госпожо председател. Благодаря. Благодаря на колегите за предложенията, забележките, както всички виждате, часът е точно 18.30 така че няма да можем да се занимаем с прилагането на европейското законодателство в областта на околната среда. Много е жалко това, защото точката е много важна. Все пак дневният ни ред наистина беше много тежък и дълъг, тъй че тази последна точка няма да успеем днес да я отработим, за което се извинявам и на колегите, и на представителите на комисията, които дойдоха тук. Утре